So, good morning everybody to this... Добро утро на всички. Добре дошли на е този по-особен формат на заседанието ни в Европейския парламент. Тук сме се събрали представители на три комисии. На Комисията по граждански свободи и Либе, Комисията по културата Култ и Комисията по петициите Пети. Всички сте добре дошли Голяма чест за нас е, че можем да започнем днешното специално заседание, по време на която ще разгледаме едно важно измерение, свързано с основните ценности и права в Европейския съюз. По време на този мандат на Европейския парламент ще имаме много възможности да се връщаме към темата за човешките ценности, и за върховенството на закона. Това означава в много отношения, че в всяко политическо измерение на нашата работа трябва да се ръководим от това колко са важни правата, които са записани в член 2 от е, договора, включително правата на мълценствата. За това става дума, когато говорим за демокрация. Демокрацията не е просто управление на мнозенството. Демокрацията означава защита и уважа... уважение към мълценствата. Те са равноправни членове на Европейския съюз, всички европейски граждани трябва да бъдат третирани равноправно. Техните права и а, свободи са защитени също и от а, Хартата за основните права на Европейския съюз. В член 11 се определя механизъм за участие на гражданите в процеса на вземането на решения в Европейския съюз. Те могат е, да изискват е, от институциите на Европейския съюз да обърнат внимание на техните инициативи, които са известни като европейски граждански инициативи. Това позволява равноправно участие на гражданите в процеса на вземане на решения, така както е предвидено в Хартата за основните права. Европейският съюз трябва да осигурява защита на малцинствата. Няма друга част на света, където въпросите на малцинствата да получават такова внимание има много държави членки, които имат записани в техните конституции допълнителни официални езици. Идентичността на малцинствата също се закриля от конституциите. Така че това е тема, свързана с закрилата на мълценствата от европейското право. Европейската гражданска инициатива трябва да изпълнява известни изисквания и ние днес сме се събрали, за да обсъдим една гражданска инициатива, която е изпълнила тези изисквания. Спазена е правната процедура, така както е записана в законодателството към момента с внесените изменения от 2018 година, както и чрез юриспруденцията на Съда на Европейския съюз. Беше взето решение от страна на Европейската комисия което беше успорено в Съда на Европейския съюз, който правилно отсъди, че комисията трябва да се мотивира и сега е задействана тази гражданска инициатива. Това е инструмент, който е предвиден в Лисабонския договор – и той се, този инструмент се използва, за да може да се чуе по-ясно гласа на гражданите в политическия процес в Европейския съюз. както и в работата на Европейския парламент, включително хоризонталната директива за мълценствата, която вече от много години е блокирана в съвета. Въпреки нашите настоявания, защото това е изключително важен законодателен акт, който е блокиран отдавна. Тази гражданска инициатива обаче обхваща много теми, защита на малцинствените езици, на културата, също бюджетна подкрепа за дейности, свързани с защитата на малцинствата. В обхвата на тази гражданска инициатива са включени множество въпроси, които обхващат дейността на няколко от парламентарните комисии тук в Европейския парламент. Тук а, сме се събрали представители на комисията Либе, тъй като става дума за права на гражданите. А, тук има представители на комисията по петициите, тъй като постъпват много петиции по тази тема. Също и комисията по култура, която също има отношение към темите, засегнати в гражданската инициатива. Надяваме се, че ще имаме ползотворно сътрудничество, ползотворна работа. Сега искам да дам думата на колегата Дейс Мелбарт, която е заместник председател на Комисията по култура и образование. Благодаря, благодаря на всички участници. Както каза господин Агилар, ние се радваме да приветстваме с добре дошли нашите гости, организаторите на тази гражданска инициатива, представители на Европейската комисия, на Европейският комитет на регионите, на съвета на Европа. Всички сме се събрали в този хибриден формат. Някои ще участват от разстояние, други са тук в залата. Изслушването предизвика огромен интерес. След, сред членовете на Европейския парламент, е, както е, и колеги от други парламентарни комисии, така че много от тях ще се включат е, от дистанция. Целта на днесната ни среща да дадем възможност на организаторите на тази гражданска инициатива да изложат своите предложения, свързани с защитата на правата на младсинствата в Европейския съюз. Комисиите, които са, се занимават с тези въпроси, също ще се възползват от е, по-широките перспективи, които ще бъдат изложени по време на днешното заседание. Тази инициатива се нарича Minority Safe Pack е, и там се съдържат много предложения, свързани с е, използването на малцинствени езици в различни области на обществения живот – Езикът е израз на културната ни идентичност и Комисията по култура има за задачата да насърчава културното многообразие във всичките му форми. Също аудиовизуалните медии, въпросите на авторското право. Знаете, че по тези законодателни актове се водиха много разпалени дискусии в Европейския парламент. Сега искам да дам думата на председателката на Комисията по петициите, госпожа Долорес Монсерат, за встъпително изказване. Благодаря ви много. Ще говоря на испански. Уважаеми са председатели от Либе и Комисията по културата, уважаеми колеги, уважаеми организатори Искам също да ви приветствам с добре дошли от името на Комисията по петициите. Това е петата европейска гражданска инициатива, която стига до парламента и ние имаме привилегията да участваме в тези изслушвания. Нашата комисия периодично получава въпроси, свързани с правата на младсенствата в Европейския съюз и това е свързано с множество сложни аспекти, има отворени все още петиции, е, свързани е, с е, темата, която обсъждаме днес. Представителите на трите парламентарни комисии, които са тук, се надяваме да изслушаме представенията на организаторите, както и на представителите на Европейската комисия по тази инициатива. Давам думата на заместник-председателят на комисията, на Вера Юрова, за нейното встъпително изказване. Мисля, че тя ще се включи от дистанция. Perfect. Yes. She's here. Do you hear us? hear us? Yeah. No. Perfect. Yeah, no. Perfect. Yes. Okay. Uh, honorable chair of the committee. Уважаеми председатели на на комисиите по култура, Либе и Пети. Бих искала да ви благодаря за поканата да дойда тук и да говоря от името на Европейската комисия по този особен повод. Това е петата инициатива, която успешно събра необходимите милион подписи и която бе подадена на Европейската комисия Искам да поздравя отново организаторите за това голямо постижение. Също така се радвам, че мога да кажа, че Европейската комисия получи скоро още една инициатива, края на епохата на клетките, End of Cage Age. Тя дава възможност да се участва пряко на ниво Съюз, като заместник-председател за прозрачността и за, смятам, че тези инициативи са една от моите задачи. Срещнах се с организаторите на тази инициатива през февруари. Както всички знаете, имаше публично изслушване, което бе планирано – но заради изключителната криза, предизвикана от пандемията с COVID-19, изслушването трябваше да бъде отложено. Следователно, много се радвам, че благодарение на новите временни мерки, които приета лято парламента и съвета по предложение на комисията, организаторите имат възможност да представят инициативата днес. Европейската комисия е днес тук, за да слуша внимателно изказванията да разбере по-добре предложенията, които прави тази инициатива и становищата на членовете на Европейския парламент. Преди организаторите да представят своите предложения, бих искала да се възползвам от тази възможност, за да посоча някои нови елементи в новите правила, които се прилагат от началото на тази година към организаторите на граждански инициативи, включително тази за този пакет за защита на младсинствата Minority Safe Pack. Целта на тези нови правила е да имаме все повече успешни инициативи затова съм много щастлива, че мога да ви информирам, че от началото на тази година, независимо от кризата, Европейската комисия вече е регистрирала пет инициативи. Това показва, че има тенденция постоянно да се увеличават инициативите, което забелязваме от 2018 на сетне, когато Европейската комисия стартира е, информационна и комуникационна кампания, както и други инструменти, като онлайн платформа в подкрепа на организаторите. Този Safe Pack е първата инициатива, която може да се възползва от едни по-благоприятни правила по време на етап разглеждане, което е окончателният етап в този цикъл на инициативи. Благодарение на новите правила, други институции и заинтересовани страни имат възможност да допринесат към това важно мероприятие. Това означава, че вашата инициатива и други бъдещи инициативи могат да получат много по-широко внимание, отколкото биха могли или щяха да могат в миналото. Новият регламент също изисква Европейската комисия да информира тези институции и органи, както и националните парламенти, веднага след като получи една успешна инициатива. И така, уважаеми депутати, дами и господа, Европейската комисия днес ще изслуша организаторите, ще изслуша изказванията на членове на Европейския парламент. Това ще даде възможност на Европейската комисия да разбере по-добре предложенията в тази инициатива, както и политическият контекст. Тъй като инициативата включва многообразие от предложения, госпожа Саста Мойнен, генерален директор на дирекция Общо правосъдие, и госпожа Хофман, заместник генерален директор на Генерална дирекция Образование и култура, ще се изкажат по въпроси в своите ресори. Уважаеми депутати, много ви благодаря за вниманието и сега ви желая успешен дебат. Благодаря ви. И аз благодаря много, госпожо заместник-председател. Сега ще дам думата на организаторите на тази инициатива и ще започнем с господин Ханс а, Хайнрих Хансен. Той е представител на Комисията на гражданите и, и господин Дру Валдер, който представлява Комитета на членовете. И така, първо давам думата и е, след това двамата организатори. Благодаря ви.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 И така изгледахме видеото и може да продължим към представенето. Е, citizens. От името на инициативата на гражданите, това е институцията, която е записана в законодателството, съответното европейско законодателство, гражданската инициатива Ханс Хайнрих Хансен. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Много се радвам за потенциал, който се съдържа в Европейската гражданска инициатива още през 2009 година, т.е. година след влизането в сила на договорът на Лисабон, започнахме да обсъждаме как този инструмент може да се използва в контекста на защитата на младсинствата по този начин се откри нов полезен начин за промяна на статуквото и да се даде възможност на е, на малцинствените групи да бъдат по-добре <laughs> защитени и да се даде на гражданите възможност да подобрят възможностите си за, за равнопоставен живот, тъй като младсинствата съставляват поне 10%, близо 10% от европейските граждани. Ето защо разработихме една европейска гражданска инициатива, чиято цел е да запълни всички съществуващи законодателни пропуски и по този начин беше много много амбициозно начинание. Разработихме инициативата Minority Safe Pact, като предлагаме е, е, е, ангажимент от страна на Европейския съюз в 11 конкретни области и предадохме предложението си на 15 юли 2013 година. Не беше лесно от самото начало, и по този начин се отрази всички проблеми, свързани с защитата на малцинствените и езици и малцинствените културни групи, които са част от заложените принципи на многообразие на Европейския съюз. Първото препятствие, което трябваше да преодолеем, беше на, на предоставянето на нужната е, доказателствен материал на Европейската комисия. Европейската комисия първоначално отхвърли предложението и отказа да регистрира нашата гражданска инициатива. Извинете, господин Хансен. Има проблем с е, превода. Така че ще ви помоля да изчакаме една минута, за да разрешим проблема. Да, съм. Entschuldigung, Herr Hansen. Извинете, господин Хансен. Извинете ни още веднъж. Виждам, че сте готов и връзката е осъществена. Много съжалявам, но такова е положението. Трябва системата ни за превод да работи. И не винаги обаче разполагаме с тази система. Не винаги системата работи. Господин Хансен, свързани сте? Готови сме. Ich gehe davon aus, dass ich anfangen darf wieder. Предполагам, че трябва да започна от, на, от начало. Започнахме с гражданска инициатива, разработихме гражданска инициатива с цел да запълним всички законодателни пропуски. Много амбициозна и много всеобхватна инициатива, която беше прията и от Европейската комисия. Нашата инициатива Меналите се в пакт настоява за ангажимент от страна Европейския съюз в 11 конкретни области и я предадохме на Европейската комисия на 15 юли 2013 година. Пътят до тук не беше лесен. Както първо различните предприятия, пред които трябваше да преодолем, показаха колко са огромни предприятията, пред които, пред които стоят малцинствените групи и културните малцинства въпреки че Европейският съюз трябва да защитава разнообразието в Европа. Първото препятствие, което трябваше да преодолеем, беше да предоставим нужния доказателствен материал на Европейската комисия. Както вероятно знаете, първоначално Европейската комисия отказа да регистрира нашата гражданска инициатива. Трябваше да подадем жалба в Съда на Европейския съюз и два, две години по-късно решението беше в наша полза. продължи. А, имаше и второ, втори съдебен спор а, в Европейския съюз. Този път а, имаше възражение срещу регистрирането на гражданската инициатива от страна на една държава членка. Но в този момент вече Европейската комисия беше на една страна и това беше много окоръжаващо. Първият съдебно производство беше обикновен спор за, за по процедурни въпроси, но вторият може да се смята за знаково дело, защото това решение ясно показва, че Европейската комисия е готова да възприеме предложения, свързани с защитата на малцинствата. Решението на съда също така гарантира повече сигурност и правна яснота около член 3 на договор за Европейския съюз, където става ясно, че, европейският, че, че съгласно договорите разнообразието на Европейския съюз означава не само разнообразието между държавите членки, но и разнообразието в държавите членки, че Европейският съюз е длъжен да защитава това на разнообразие. Свързахме се с, с, с представителите на нацистските организации във всички държави членки. Въпреки това не беше лесно да съберем нужните подписи, но успяхме да намерим достатъчно подръжници, успяхме да съберем над 1 милион и 120 хиляди подписа е, към е, момента традиционните мълчинства са най-добре прикриваната е, тайна в Европа и нашата гражданска инициатива има за цел да разкрие тази тайна. Успяхме да започнем едно движение на безпредседентна солидарност и се надявам, че нашите предложения ще се окажат достатъчно убедителни и че нашата гражданска инициатива ще бъде първата, която ще доведе до законодателно предложение от страна на Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хансен. добре познаваме проблемите с администрацията и процедурите на Европейската комисия. Но сега вече сме готови да дадем думата на Луис Дурнвалдър. Господин Дурнбаум, свързан ли сте? Заповядайте, да имате думата. Луис Дурнвалдър allen Kommissionsmitgliedern, okay. allen Mitgliedern der einzelnen. guten Morgen. Nicht? Добро утро, казва председателя. Добро утро на всички. Всички искаме една Европа на културното разнообразие. И тук не говорим само за отделните държави, но и за отделните младсинства. Имаме 330 младсинства в Европа и много малцинствени езици, което позначава, че всъщност против всеки ки, че, че почти всеки десети граждан на Европейския съюз принадлежи на национално младсинство или говори малцинствен език и искаме да продължаваме да а, запазим това разнообразие. Американският президент Рузвелт един, ден, един път каза, една демокрация, която не признава малцинствата и не е, разреши проблема с мълцинствата по основен начин, няма да оцеле дълго. През 1993 г. Европейският съюз е, определи основите на демокрацията и основ, на основните права, включително и основните права, сред които е защита на малцинствата. през 2004 и 2007 година държавите членки поеха този ангажимент с подписа на договора. Въпреки договорите на Амстердам и договорът на Лисабон, съжаление, нищо не се случи през последните години. Или казвам с други думи, малцинствата трябва да продължават да живеят от страх, че ще има опити да бъдат асимилирани. Ето защо самите малцинства се възползваха от тази възможност чрез инициативата да проведат референдум. В над, 7, в над 7 държави членки бяха събрани над 1 милион подписи за инициативата. Това показва ясно, че има проблем и искаме мнозинствата да бъдат защитени по адекватен начин. Какво можем да направим в момента? Нищо друго, освен да се обърнем към европейските институции и да изискаме от тях да се случи нещо след тази петиция, след тази инициатива. За съжаление, както господин Хансен каза, първоначално се сблъскахме с провал, тъй като Европейската комисия първоначално каза, че защитата на младсинствата е в правомощите на държавите членки и бяхме принудени да се обърнем към Съда на Европейския съюз, който призна, че имаме право. Или казвам с други думи, имаме право да се обърнем към, европейс... към нашата Европейска комисия, към нашите Европейски съюзи, към нашите държави членки, за да изискаме регионалните етнически младсинства да получат нужната защита. доста е, е притеснителен. на проблемата, че има граждански инициативи за защита на, е, на флората и фауната и на природното разнообразие, но не и на етическото разнообразие в Европейския съюз. Ето защо сега се надяваме Европейската комисия да възприеме някои от предложените от нас е, предложения, да, да ги представи на Европейският парламент, за да се приемат нужните разпоредби и законодателната рамка за защита на младсинствата и техните основни права, за да могат те да се възползват от правото си да използват младсинствените си езици. Това отговаря и на декларацията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – която твърди, че всички граждани на Европейския съюз трябва да могат да се възползват от равнопоставеност. Възползвахме се от възможността да използваме тази гражданска инициатива вече от десетилетия. Очакваме да получим адекватни мерки за защита от италианската държава и с много търпение успяхме да постигнем значително голяма автономия в региона на Трентино-Южен Тирол, което за нас е голямо постижения. Така че се обръщаме с молба към членовете на Европейския парламент да ни подкрепите, за да може мълцинствата да получат същите права като мнозинството и по този начин да се гарантира мирното съжителство между мнозинството и мълцинствата и това мирно съжителство да се превърне в принос за мира в Европа. Vielen Dank, Herr благодаря ви, господин Дунвалдер, за изказването ви. Вие сте бивш мисля председател на региона Трентино-Южен Тирол. Е. Сега преминаваме към първия кръг. Е. Изказвания. Започваме с Карл Хайнц Ламбертс. Той е член на гражданския комитет от немско-говорящата общност в Белгия, бивш председател на Комитета на регионите. Господин Ламбертс, имате думата, но от този момент нататък предлагам да се опитаме да се съобразяваме с времето, което ни е отредено за изказвания, защото виждате, че имаме проблеми не само с техническата система за превод, но и за това, че има много желащи да се изкажат, така че много ви моля да допринесете за доброто протичане на тази дискусия. Карл Хайнц Ламбертс, имате думата. Уважаеми господин председател, ще се постарая да последвам, да отговоря на молбата ви. Инициативата Minority Safe Pack извървя дълъг път преди да достигне днес до Европейският парламент. Тази инициатива обаче е и пример за това, че правната държава в Европейския съюз функционира добре и принципът и приносът на Съда на Европейския съюз за това да може да съществи днешното събитие беше особено важен ще направя коментари по няколко от предложенията, по-конкретно от по три от предложенията, без да навлизам в подробности, разполагате всички с предложенията. Бих искал да хвърля поглед върху, този, върху тази тема и да споделя с вас личният си опит. Вече половин век нося, задевам отговорни постове в организацията на една от малцинствените групи в моята страна в различни постове и мога да ви кажа, че съм се разни... че, съм... че имам опит с защитата на младсинствата не само теоретично, но и чисто практически. Малкият немско говорящ регион в Белгия е малцинство, което, което е създадено с Версайските договори и има много общо с това, че в Белгия в крайна сметка беше организирана, организирана като федерална държава. И нашият опит показва, че защита на младсинствата не би трябвало да е защита срещу някой, а преди всичко защита за някого, т.е. защита на културното многообразие, защита на сътрудничеството и на отвореността. Защита на младсинството наистина е печеливща за всичко и показва добавената стойност на Европейския съюз. И това е особено важно, когато тези младсинствени групи живеят в погранични региони. Сега ще се спра на бързо на, на три област. На, на първо място е политиката на сближаване. Политиката на сближаване е много важна и бих казала много актуална политика на Европейския съюз и скоро започват важните тристранни срещи по тази инициатива. И ние в инициативата Minority Safe Pact стигнахме до три извода. Първият беше споменат от редица преди мен. Европей... Европейския съюз има близо 50 милиона души, т.е. около 10% на, от населението принадлежи към малцинствена група и а, често те, те се владели като малцинство по един или два критерия. В някои случаи има а, особености на статута на младсинствата. В някои случаи регион, нивото на, развитие, на, на, на развитие на регионите, в които има младсинствени групи, е по-високо от средното страната, а в други случаи много по-низко от средното. Очевидно обаче, че има яск, много ясна връзка между равнището на економическо развитие на даже на региони и възможността да се възползват своето културно и етническо разнообразие. Е, изследванията показаха, че културното езиково многообразие представлява огромен потенциал за творческа дейност и иновации, че може да бъде важна движеща сила за економическото развитие. Ето защо би следвало да адаптираме разпоредбите на регламенти с общите разпоредби за структурните фондове, за да се гарантира, че регионите, в които живеят национални езикови младсинства, могат да бъдат подкрепени за да могат напълно да разгърнат потенциала си за развитие. И в тази насока са насочени и конкретните ни предложения – въпреки че всъщност не предлагаме нищо ново, а възоснова на натрупаният опит споменаваме конкретни предложения за вече прилагано в различни региони на Европа. Преди всичко предлагаме да се засили принципът на партньорство. Целта е партньори от гражданското общество да могат да представляват националните и езикови мълчинства и да вземат участие в програмите за освояване на средствата по фондовете. Ето защо предлагаме всяка програма, освен а, анализ на географските особености, да се, да се, да се вземат предвид и специ, спецификата на това дали в този регион живеят. А, преобладаващо представители на малцинство и дали тяхното развитие е над или под средното за страната. Има и специфично предложение за Европейския социален фонд плюс. Целта е да се подобрят езиковите познания и възможности за достъп до пазара. Говори се за гарантиране на право на достъп до образование. Народният пазар в някои случаи се предвижда и насърчаването на използването на родният език на матичните групи в достъпа до здравеопазване и публичната администрация. Могат да се използват подобни мер мерки и в рамките на Европейският фонд за регионално развитие и във всеки случай трябва да се взимат предвид а, мястото на местните а, стратегии и стратегиите, които се осъществяват на местно равнище. В отношение на интелект трябва да отбележим, че в граничните региони много често има ситуация на съжителство на повече мълцинствени групи, което може да доведе до много пощелно развитие за тези групи. И на последно място, в рамките на програмата ИПА-3 или програмата за, насърча, за финансиране на страните кандидатки шеф на Европейския съюз трябва да се включи защита на младсинството, което е заложено и в критериите от Копенхаген. Тук стигаме до приносът на държавите членки. В някои случай е много важно да се взема предвид ролята на гражданското общество и на пазара по определяне дали предвидените мерки са адекватни, дали няма да доведат до изкривяване на конкуренцията. Всичко това е отговаря на критериите, когато става въпрос за целенасочена подкрепа за етническите и езикови младсинства. Безспорно е, че този вид подкрепа е в общи интерес на Европейския съюз, съгласно член 2 и член 3 на дохода за, за функционирането на Европейския съюз. Едновременно за това е ясно, че възоснова на ограничените възможности на институции, които се занимават за под... с подкрепа на младсинствените езики и предвид ограниченият брой говорители на тези езици, някои от а, мерките са недостатъчни, тъй като паза няма достатъчно търсене на пазари. В тези случаи Европейския съюз е трябва да особено а, с, бдителен, за да не достигне, за да не доведат техни, структурните фондове до заплаха за защитата на този вид езикови и регионални мълцинства и всъщност те да не бъдат изключени от достъпа до фондовете поради въвеждане на прекалено строги критерии в това отношение. В това отношение сме направили няколко предложения и е много важно при насърчаването на създаването на различни вид културни продукти, било то кино или телевизионни продукции, трябва да се спазва винаги европейското право, изискването за защита на малцинствените групи. Т.е. трябва или да се използва принципът за минималните изисквания, или да се намерят облегчени възможности за организиране на този вид средства. Към това се поставя и въпросът за възможността за колективни изключения с цел подобряване на положението на този вид творци. Освен това, трябва да се да специфично място за младсинствата в регламентът за общите колективни изключения. Трябва да се вземат предвид при определянето на разнообразието на езиковото специфичния списък с изключенията, за да се гарантират области като медиите, социалният живот и публичната администрация. И не на последно място трябва да се гарантира мястото на малцинствените езици в аудиовизуалните медии. И накрая няколко думи за научно развателностите етническата дейност в областта на, на, на етническите и езикови младсинства. Проучванията показват, че положението на младсинствата в цяла Европа се влушава и за това стоят много сложни економически и социални процеси. Знам, че трябва да се предприемат конкретни мерки, за да се промени тази тенденция. Те могат да се основават само на изчерпателни научени е, данни и да гарантират нужната основа, на която се основават е, действията на държавите членки. Подобна научна изследователска дейност може да, да гарантира и възможност за пълно е, на използване на, потенци... на потенциала за културно езиково многообразие като виждаща сила за, разработ... за възползване на пълният економически потенциал на регионите. От тази гледна точка предлагаме някои предложения за програмата Хоризонт Европа за да подготвим основите на политиките на държавите членки и да се вземат предвид последиците на мултикултурализма и също така да се подобрят възможността на участието на представите на тези малцинства в научно-изследователската дейност. В заключение, защитата на малцинствата в ежедневният живот е истински лакмусов тест за това до каква степен се прилагат на практика европейските ценности. По този начин Европа може да докаже, че тези ценности са важни не само на теория, но и практика и се надявам, че благодарение на тази инициатива и че благодарение на вашите последващи дейности и тази наша си ще превърне в реалност. Благодаря ви и аз ви благодаря, господин Хайнс. Много съжалявам, но все пак трябва да ви припомня на всички ви, че трябва да спазваме определеното ни време в Европейския съюз. Трябва да се придържаме към отделеното ни време. трябва да спазваме това правило на нашата дейност. А сега думата има Ангелика Млинар, бивш председател на, Федераци... на Федералния съюз на европейските националности. Благодаря много, господин председател. Уважаеми бивши колеги, искам накратко да се спра на предложението ни по инициативата Minority Safe Pack за повече равнопоставеност на мълцинствата без националност. Искам да спомена това, което Хана Арент нарича право да имаш права. Липсата на гражданство е явление, което съществува отдавна, но се пренебрегва в Европейския съюз. Става дума за няколко стотици хиляди хора в Европа. Повечето от тези лица без националност са от национални младсенства и голяма част от тях са роми. Често те нямат възможност да участват в економическия, социалния, политическия живот – има също риск от това да бъдат изключени от образование, здравеопазване, социално подпомагане, не могат да пътуват или да работят легално в Европейския съюз. Освен това, те са силно уязвими и често трябва да се справят с дискриминация и неравноправие. Тоест, те не, нямат а, право да имат а, права, не го усещат. Затова най-доброто решение би било да се улесни предоставянето на гражданство на тези лица, но ние подкрепяме усилията, подкрепени от държавите членки, от европейските институции, за намаляване на липсата на гражданство сред младсенствата в Европа. Същевременно сме наясно, че въпросите, свързани с липсата на националност или гражданство, са въпроси в правомощията на държавите членки и бихме искали да подчертаем, че нашето намерение не е да се намесваме в националното законодателство относно предоставянето на гражданство. Въпреки това, ситуацията не се променя особено за лицата, които принадлежат към национални младсенства, включително а, от ромското мнозинство. А, има сред тях а, семейства, които живеят в Европа вече поколения и трябва да имат същите права като тези на останалите европейски граждани. Европейският а, Съд, съдът, издадете на Европейския съюз, потвърди всичко това като правно основание в подело Т-391-17. Освен това, могат да се направят някои древни промени в директивата за дългосрочно пребиваване, така ще се подобри положението на тези хора. И едно от нашето искане е лицата, без националност, които са част от национални малзинства, да бъдат със същите права, които се позволяват на граждани от трети страни. Те да могат да имат възможността да работят, да живеят в друга държава членка, да се ползват от свободата на движение и така ще се избегне ограничаване на достъпа им до социално подпомагане или социална закрила. Както виждате, става дума за някои съвсем древни изменения на съществуващата директива, но ако бъдат приети и приложени от държавите членки, лицата без националност в Европейския съюз ще могат да се ползват от политически права, образование, здравеопазване, социално подпомагане жилищно настаняване. За това ние ви молим да проявите солидарност към тези хора, които поради геополитически и други исторически съображения не се ползват от същите права, както останалите граждани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега започваме с изявлението на представител на Агенцията по основните права. Имаме дистанционна връзка. Are you there? Чувате ли ни? Hope you can see me. No, we cannot. Виждате ли ме? Не, не ви виждаме, но моля да си включите камерата. Сега ви виждаме. Господин Тотенбург, благодаря, господин председател, за това, че поканихте представител на агенцията да обсъди тази въпрос. Ние високо ценим граждански инициативи, особено когато става дума за правата на гражданите. В случая говорим за инициативата Minority Safe Pack. Искам да направя два коментара. Първо, за правния ефект от тази инициатива. И втори коментар до а, правните аспекти, предвидени за бъдеще. Господин Хансен, както и други, говориха за трудния генезис на този проект. Този генезис даде възможност на Съда на Европейския съюз да определи условията за прилагане на гражданската инициатива по член 11. Член 44 от Хартата за основните права и член 22 са актуални. Правото на добро администриране, член 44. Виждаме, че Minority Safe Pack – уточни е, въпроси, свързани с регистрирането на гражданска инициатива от страна на комисията, която трябва да се обоснове защо регистрира или не дадена инициатива. Освен това, беше бе а, прият също и въпроса, свързан а, с частичното регистриране и също правните основания за така наречената допълнителна информация. Тази инициатива допринесе в, голя... допринесе в голяма степен за административната култура в Европейския съюз, също за уточняване на член 22 от хартата, отнасящ се до а, многообразието. Съдът а, а, определя а, как договорите могат да се използват а, а, за отстояване правата на мълценствата и а, как не се включва въпроса за езиковите младсенства, което не означава, че не може да се насърчава културното или езиково многообразие на тези младсенства. Какъв ще бъде бъдещият правен ефект, евентуално? Разбира се, има някои слухове, изразяват се някои безпокойства, че създаването на режим за наднационална закрила на мълценствата ще засегне националните системи за закрила на мълценствата, както и усилията, които полага Съветът на Европа, Хартата за мълцинствените езици и така нататък. Това, което казах току-що господин Ламберт за госпожа Млинер, виждаме, че не става дума тук за създаване на една наднационална система за закрила на младсенствата. И двамата оратори посочиха, че не се създават нови политики на Европейския съюз за националните младсенства, а тези мерки искат съществуващите политики да не засягат негативно малценствата и културното и езиково многообразие в Европейския съюз, така че разликата е огромна. Така че това не засяга системата от Страсбург, а по-скоро стъпка, която е в съзвучие с режима от Страсбург що се отнася до основните права, залегнали в договорите на Европейския съюз. Тук трябва да гледаме на нещата положително. Защо? Защото се дава възможност на законодателя да спази редица хоризонтални изисквания. Членове 20, 22 от хартата, член 9 от договора за функционирането на Европейския съюз и някои други. Това са членове, които създават задължения на Европейския съюз. Повече от 1 милион и 300 хиляди души са подписали на тази гражданска инициатива, така че трябва да погледнем на нея сериозно. Благодаря. Сега започваме с членовете от Европейския парламент. Първо давам думата на докладчика господин Валентин Инско. Винце, извинете. Уважаеми колеги, тази инициатива говори от името на 50 милиона, които са част от езикови групи, и автоктонни младсинства, които искат подкрепа от нашите институции. Гласът на гражданите днес се чува в Европейския парламент, за да може да имаме система за защита на младсинствата. Знам, че има национални проблеми тук. Някои от вас може да имате резерви по този въпрос, тъй като това са деликатни теми. Ние сме готови. Тези деликатности могат да се преодолеят с диалог, а резервите с предпазни мерки. Тази инициатива не иска да отнема нищо от държавите членки. Напротив, част от регионите и държавите имат отлични практики, които могат да споделят последните години. Основните права и ценности станаха много важни. Правата на малцинствата са част от основните права и те са европейска ценност. Днес е време да започнем действия на базата на това твърдение. Посредством политики можем да подкрепим малцинствата, така щото те да се чувстват равни. От името на групата на ЕНП предлагам пленарната ни среща да излезе с законодателен текст след предложение на комисията. Аз съм докладчик на АВКО. Това е петата успешна инициатива, нова след вече доста дълго време. Надявам се, че ще стигнем до положително решение от страна на комисията и правните актове ще бъдат прияти. След 8 години от влизането в сила на този инструмент – мисля, че е крайно време гражданите най-накрая да видят инициатива, която да се превърне в действие. Благодаря. Благодаря, господин Винце. Лукас Кохот. Той също е тук. Госпожо комисар, колеги, скъпи гости, първо искам да поздравя организаторите на тази инициатива. Не беше лек пътят, но вие успяхте и аз ви аплодирам. Особено за това, че пояснихте член 3 на договора. Сега знаем, че когато това включва защита на малцинствата, става дума за такава защита между държавите членки и в държавите членки. Мълцинство като моето от Силезия може да се възползва. В Полша над 800 000 души казаха, че са от Силезия. Силезия, извинете. Имаме отделна култура, език, идентичност. И това не се признава в полското законодателство, не се признава и нашият език. Как може подобрените изследвания за културните езикови мълцинства да помогне тук? Как мълцинства като моето могат да се възползват от новите възможности в този сейф пак или предпазен пакет? И накрая за мен е несъмнено, че това е отлична идея, за да може да има повече многообразие в структурните фондове. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващия оратор, господин Тонът. Вие сте онлайн и доколкото виждам, вече сте свързан. Yes. Госпожа Донат. Благодаря, председателю. Преди 100 години приключи в Първата световна война, бяха разделени семейства, много унгарци се оказаха в чужда страна. След падането на завесата, идеята ни беше да станем членове на европейското семейство и да се съберем със своите роднини. Смятаме, че Европейски съюз без граници ще засили правата на всяко малцинство, включително и етническите и националните но това все още не се случва. Правата на мълцинствата все още не се прилагат напълно в Съюза. Затова искам да кажа, че напълно подкрепям този, тази инициатива. Уважаеми колеги, нека да посоча мотото на Европа, обединени в многообразието. Това посочва една от основните идеи на интеграцията – да защитаваме и да подкрепяме мълцинствата. Смятам, че правата на младсинствата трябва да бъдат защитени на европейско ниво и тази инициатива може да служи за основа за разширяването на тези права в Европа. Крайно време е комисията да отговори на призива на хората. Хората събраха над 1 милион подписи. Нека да чуем техния глас, а пък онези, които не са подписали, ежедневно усещат не това, че правата им не са защитени. Европа иска европейско решение. Европейците също. Не трябва само да слушаме, а и да действаме най-накрая. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Аналици е записана. Ако сте свързана, ще имате думата, но не ви виждам. Не сте свързана. И така, Ромео Франц. Заповядайте. Заповядайте. Nope. Не е свързан и той. Are you trying? He's trying, apparently. Опитва се. Ромео Франц, can you make it? Big button. We... Има бутони, които трябва да натиснете, за да говорите. Видео. Натиснете, моля ви, бутона на който пише Speak. No. Romeo French, you're in trouble. Продължаваме към следващия. Кристиан Терес. Кристиан. Yeah, you may. Yes, thank you. Благодаря. I was listening carefully to all the previous speakers. Благодаря на преждоговорившите. Мисля, че дискусията не трябва да е политическа. Трябва да говорим в правни термини. Ако прочетем учредителните договори, ще видим, че източника на тези основни права почиват върху правата на индивида, а не правата на групите. Ако решим да се движим напред и да излезем с определени политики, които ще бъдат полезни за определени малцинствени групи, както казаха някои от преждеговорившите, говорившите, как ще се определят тези групи? Колко човека трябва да бъдат част от тази група? В целия съюз ли трябва да са или само в определена зона? Това са типа дебати, които според мен би трябвало да излизат тук и мисля, че трябва по това да се говори. Четах един доклад от агенцията FRA за основните права като пише, че тези национални младсинства са отвъд правната рамка, съответно в Съюза няма защита на тях. Те са национални малцинства, което е компетентност на държавите членки. С част от комисията Либе трябва да се съсредоточим на това да спазваме основните права на всеки отделен индивид и съответно, ако възникне проблем с определени е, хора, които са част от определена група, каквато и да било тя, чието права са нарушени, това трябва да е съответния проблем, който да се повдигне пред комисията. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Продължаваме нататък. Карен Доварена, там ли сте? За минута и половина. Благодаря, господин председател. Поздравявам всички вносители и докладчици. Приветствам тази гражданска инициатива. Тя е необходима. Целта е да се защити културата и езика на малцинствата. Ситуацията на малцинствата зависи от решения, които се вземат на политическо ниво. Договорите а, предвиждат опазване на мълценствата, но Европейския съюз а, не е развила достатъчна практика, свързана с опазването на мълцинствените езици и култури. 10 процента от хората в Европейския съюз говорят младсинствени езици. Трябва да се насичарчава плурализма, който допринася и за социално-економическото развитие. В част от моята страна, например в страната на баските, се говори друг език, всичко това допринася в голяма степен за развитието на региона, така че ценността на нашите общности има специфична тежест не само в езиково и културно изражение, но и в економическо изражение. Юлия Винклер има думата. Благодаря, председателя. Уважаеми колеги, нека първо да поздравя организаторите на този важен дебат и след това нека да споделя становището си, а то е, че многообразието в Европейския съюз не е само многообразие между държавите членки, но и многообразие в самите държави членки различните култури, националните малцинства са неразривна част от всяк от нашето културно наследство. За съжаление, положението с националните младсинства се влушава в много случаи поради е, държавни политики, както и поради липса на действия в други държави членки. Така че културните ценности на тези младсинства е, в крайна сметка може и да изчезнат. Аз лично смятам, че заедно с е, е създателите на тази инициатива, че сега е времето да се действа. Виждаме успешно, успешни политики на съживяване в много държави членки да се включат тези, т.е. като се включат тези практики от комисията, тя може да предприеме ясни действия. Напълно подкрепям а, представените от организаторите елементи. Смислените мерки, колеги, имат нужда и от финансови ресурси, така че трябва да подчертая всичко това, което каза колегата от комисията, както и това, което каза колегата Ламберц от Комитета на регионите. Ако погледнем кои са гражданите, които принадлежат към национални езикови младсинства, те са нещо като петата държава членка. А, всички те са граждани, които плащат данъци, Тези мерки и, както виждате, които се предлагат, идват от самите бенефициенти. Също подкрепям и това, което каза господин Винце, да се излезе с резолюция на Европейския парламент, което да призовава за действия на ниво комисия. Благодаря. Благодаря, господин Фред Матике. Сега заповядайте. Тук сте в залата, нали? Не сте благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми участници, първо искам да изразя своята удовлетвореност от факта, че това изслушване се провежда изобщо и че чуваме какво се крие зад идеите за този пакет. Това наистина е една благородна инициатива. Инициатива, която според мен идва от основните ценности на Съюза. нашата борба за равенство все още не е стигнала до успешен край. Това се забелязва най-вече при мълцинствата. Европейският съюз е общия ни дом. Това означава, че той трябва да е дом за всички. В пълния смисъл на думата, като се спазват всички култури, историята на всяка държава или група, като се повтори факта, че всички хора се раждат равни и това трябва да бъде отразено във всичко, което правим. Силно се надявам, че този пакет и дискусиите около него, които започнаха днес, ще продължат е, по един начин, който защитава правата на човека и гарантира равенството на гражданите в целия съюз. И накрая, нека е, да приключа с следната. Мотото, по което ние всички сме съгласни и сме одобрили, което напълно отразява основното послание, което обсъждаме днес, обединени в многообразието. Благодаря ви. Франсуа Алф... Благодаря, думата има Франсуа Алфонси. Тук ли сте? Да, тук съм. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател, благодаря ви, че се съгласихте да проведем този дебат, който за нас е съществено значение. Европейската гражданска инициатива е процедура, съгласно която Европейската Европейския съюз може да бъде сезиран пряко от гражданите си. Фактът е, че гражданската инициатива Minority Safe Pack при, пристига при нас с повече от 1 милион подписа, показва, че защитата на младсинствата, защитата на културното езико многообразие продължава да е много актуален въпрос в Европа. Мога да потвърдя това като корсиканец, народ, който продължава да се бори, за да бъде напълно интегриран в бъдещето на Европа. Историята на държавите, резултат от големите войни през миналият век, показва е причината, поради която много голям брой етнически езикови младсинства трябва да продължава да се борят, за да гарантират правата на своите граждани. Чрез конструктивна и щедра, смислена реакция на исканията на тези граждани, ще може да, Европа да преодолее наследството от войните и по този начин ще подготви по-добро бъдеще за десетки милиони европейци. Европейският парламент, чрез дебата, който ще се проведе в него, трябва да направи, да даде своят принос и надявам се, че чрез резолюцията, която ще бъде гласувана след този дебат. Обръщам се с мобай към госпожа Юрова, Европейската комисия да вземе, да си даде сметка, че въпросът за малцинството е от ключово значение, че трябва да се обърне особено голямо внимание на тази инициатива на повече от 1 милион граждани. Благодаря ви, господин Ромео Франц. Ако можете да се включите този път, имате думата. Господин Ромео Франц. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, Европейският парламент вече нееднократно обръща внимание за плачевното положение на ромите в Европа. Говорим за пълен отказ на достъпа им до жилище, образование и здравеопазване. Основната причина са антициганските нагласи. Поради тях ромите са маргинализирани в обществото и това е проблема, който трябва да бъде разрешен както в Европейския съюз, така и в държавите кандидатки за членство от Западните Балкани. Европейска гражданска Европейската, Европейската гражданска инициатива и нейните предложения не са е, огромна стъп, скок напред, но все пак са важна стъпка напред. Ромите, които живеят в крайна бедност и изолация, могат да се възползват от подобрение на положението, в което живеят, само чрез промяна законодателната рамка за, за разходване на европейските средства и надежен контрол при разходването им. Но когато говорим за ромското младсинство, основните проблеми са крайна крайната бедност и дискриминацията. Ето защо трябва да подчертаем достатъчно и разнообразието като пример за подражание, тъй като ромите е само, само една от етническите езикови групи на ромският език. Ромският език има над 200 диалекта, така че трябва да възприемем ромското мълчество като част от европейското културно наследство. По този начин ще се даде самочувствие на милиони роми в Европа. Ромският език е включен в списъка на ЮНЕСКО на е, заплашеното от изчезване езици. И по този начин, чрез Европейския център за, за, за насърчаване на езиковото многообразие, можем да пробърнем тази тенденция и дадем смисъл на инициативата. Благодаря ви, думата има Ричард Чарнецки, доколкото разбирам, той ще участва дистанционно. Господин Чарнецки. Ready? Are you connected? Господин Чернецки, свързан ли сте? Да. Виждаме ви. Добър ден на всички. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Националното и езиково мнозинство са много важни. Тя е сред ценностите на държавите членки и сред ценностите на Европейския съюз. В моята страна в Польша винаги сме били многоязична страна. Това, това е част от нашето културно наследство. Днес Искаме да станем модерен съюз, но сме изправени пред парадокс. тъй като сме свидетели на различни тенденции за развитие на нашата цивилизация. Важно е правата на малцинствата да се зачитат, като например полско говорящото младсинство в Германия. Говорим за младсинства, но говорим все пак за голям брой хора, тъй като е, става въпрос за многобройно младсинствена група в случая. Държавите членки имат право да защитават благоденствието на младсинствените групи и трябва да имат възможност да изпълняват правомощите си в тази област. Проблемът се често е в определението кой е граждан и кой не. е, няма как да отнемем на някой граждан правата му. Благодаря ви. Thank you. That was it. Thank now you. we move to Andrade Bogdan. Please mind the timing. Please mind the timing. Давам думата на господин Богдан, но ви моля да спазвате времето си, тъй като вече закъсняваме. Имаме ограничено време за заседанието, имаме ограничено време за превод, така че моля ви да, се, да спазвате ограниченията. Господин Богдан. Тук сте, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще си изкажа народния си език. Este bine să discutăm despre drepturile minorităților. Много е добре, че обсъждаме днес правата на малцинствата в Европа на разнообразието. Има много добри практики в Европа. В моята страна, в Румъния, например, се предоставя достъп на езиковите младсинства до образование на всички равнища народния език. Един от най-големите ни университети пред, пред, предста, предоставя възможност за образование на немски, унгарски и много други езици. Както знаете, президентът Клаус Верна Йоханес е представител на езиково малцинство, а кметът на третият най-голям град в Румъния е германски гражданин, а пък а, кметът на четвърти жилищен район в Букурещ е френски гражданин. В Румъния разполагаме също така с, с институции, които наблюдават и контролират правата на европейските на езиковите и етнически малцинства. Над 500 общински съвети имат представители на езиковите малцинства и над 250 кметове са от представители на малцинствата. И това показва, че имаме чудесни практики, които могат да бъдат възприяти на европейско равнище. Благодаря ви, както казах в самото начало, защитата на малцинствата е ценност, социална ценност на европейско равнище, която е отразена в законодателната рамка на редица държави членки. Но продължаваме с следващия оратор в списъка Яна Тум, която също е в залата. Яна Тум? Яна Тум. Или Том, може би не произнасям правилно името ви. А, тя не е в залата, а се... А, се свързва дистанционно. Моля ви, да включите бутона за микрофона и за камерата. Яна Том! No. Не, нямаме връзка с нея. В такъв случай продължаваме с Татьяна Жданока. Yes. Yes. yes. There you are, Tatjana. Yeah. Благодаря на всички участници и преди всичко на организаторите на градската инициатива Minority Safe Pact бих е, искала да се спра на въпроса за сравнителна равнопоставеност е, за представители на младсинствата без гражданство, в частност ромите. Благодаря на Ангелика Млинна, която представи тази част от проблема, тъй като директивата за дългосрочен престой трябва да бъде преразгледана. Но тази директива засяга проблемите преди всичко економическите и социалните проблеми, проблемите свързани с, с заедостта, но има редица права, които са запазени само за граждани и дори на европейски граждани, дори когато тези граждани живее в държава различна от държавата си по происход, като например правото да се вземе участие в местните европейски е, избори, но постоянно апатридите, т.е. хората без, е, без гражданство, които нямат никакво гражданство, включително гражданството на някои от държавите членки, не могат да се възползват от тези права. Разбира се, съгласна съм с господин Чернецки, че предоставянето на гражданство е правомощие на държавите членки, но и държавите членки могат да възприемат част от е, предложението на гражданската инициатива и бих искал да чуя от Европейската комисия как европейските държави членки могат да излязат с, с, с декларация, която да гарантират, че е, лицата без гражданство могат да се възползват от същите права като европейските граждани. По този начин ще се намери реално погледнато приложение на практика на европейското гражданство, понятие, което е много важно за нас. I got listed. Mrs. Melbarde. Госпожа Мелбарде. Jā, pateicos. Э, es runāšu no э, mazas valsts un mazas kultūras. Представлявам Благодаря ви.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 тежки условия и много, когато говорим за винаги трябва да вземем предвид и регулаторните, но и социални, економически условия, както и геополитическите условия. Не бива да допускаме сегрегация на държавите членки, тъй като това може да се превърне в заплаха за демокрацията. Така, например, в Латвия продължава да се настоява за русификация на русоговорящото мнозинство. Реално се стига до две отделни общности в страната, като едната общност следва политиката на Кремл. При това положение не можем да сме сигурни, че ще се запасят демократичните ценности в страната. Ето защо тази гражданска инициатива реално може да доведе до това през задната врата руснаците отново да намерят своето място в латвийското общество и то против волята на латвийският народ. Съгласно държавната политика, в момента малцинствата имат всички социални и економически права. Така че може само да приветстваме допълнителното финансиране. Vă mulțumesc! Благодаря ви. Аз подкрепям от демократичното участие на гражданите в вземането на решения в Европейския съюз. Гражданските инициативи не трябва обаче да подкопават записаното в договорите. Не трябва да е в нарушение на духа на договорите. Това е инициатива в подкрепа на националните мълценства, но тази инициатива, че трябва да се изменят договорите, както и конституциите на държавите членки. В, комисия, в а, тази инициатива се говори за определени критерии, при положение, че ние нямаме общо определение за това какво е национално малцинство. Подобни инициативи могат а, да доведат до по-голямо разединение в обществото. В Европейския съюз има 50 милиона граждани, които принадлежат към национални младсенства. Те имат своите характеристики, своите специфики, както социални, така и географски. Но преди да говорим за реализирането на подобни инициативи, трябва да намерим ясен отговор на всички тези въпроси. Доколкото разбирам, казва председателят, Яна Том е на линия. Ако сте готова, моля ви да натиснете бутона Speak. Can you make it now? We're giving it a second try. Yes, Can here you are. Da. Искам да кажа няколко неща на базата на чутото до тук. Искам най-напред да благодаря на Ангелика Млинър и госпожа Зданока. Мнозина от изказалите се говориха за единство в многообразието. Но този лозунг знам, че не се прилага по отношение на националните малцинства. Аз съм рускиня, живея в Естония, принадлежа към малцинство и ние знаем какво означава всичко това за някои от нас. Правят се опити да се асимилират младсенствата. Забранявам се да водят кампании на собствения си език по време на предизборни кампании. ни, ни се позволява да упражняваме свободата на движение, свобода на движение на работници, на услуги и прочее. Разбира се, всички тези проблеми трябва да се решат. Всички знаем какво означава да имаме замразени конфликти в нашите общества. Знаем докъде може да стигне това. Така че аз се надявам на ползотворно обсъждане, както каза госпожа Юрова в началото, но и ползотворно вслушване. Благодаря. Има някои депутати в залата, които също изразиха интерес да се изкажат, но отново искам да напомня, че времето ни е ограничено. Защо трябва да дадем думата на Европейската комисия? Тъй като те трябва да продължат тази гражданска инициатива, да превърнат предложенията на инициативата в законодателно предложение. Така че трябва да чуем също и представители отново на Агенцията по правата на човека и на организаторите на гражданската инициатива. За това ви моля да говорите в рамките на позволеното ви време. Давам думата на Херберт Дорфман. Herbert in Verbindung. In Verbindung. Danke, dass Sie mir das Wort geben. Ähm, Благодаря ви, че ми дадохте думата. Бих искал още веднъж да отбележа колко е важен за младсинствата е, да се поема, да могат да поемат е, политическа отговорност, бил под формата на автономност или друга, но, както казаха мнозица от участниците, целт... някои мноци... положението на някои мнозинства е по-добро, а на други по-лошо и често е, тези младсинства, които са в по-добро положение, имат определено равнище на автономност, което е много важно и е много важно, пак казвам, младсинствата да могат да участват политически. Това е право, което много младсинства в момента нямат и още веднъж държа да ви отбележа какво е положението в Европейския парламент. Близо 10% от европейските граждани принадлежат на младсинствени групи и всъщност при това положение те са недостатъчно представени тук в Европейския парламент парламент. Защо? Защото в много държави членки не дават възможност на тези малцинства да участват в политическият живот. И смятам, че е, трябва да има правица това в е, цялостният дебат, който водим и да се обмислим е, за какво говорим? Това няма нищо общо с сегрегация, както казаха някои от говорещите. Става въпрос за възможност младсинствата да поемат своята политическа отговорност за регионите, в които живеят и да участват в политическия живот, включително и тук в Европейския парламент. Благодаря ви. Second... Този втори кръг е, регламентът е само по една минута на оратор. Ние трябва да приключим до 11.00. Разбира се, ще имаме и втора част на изслушването за културата, образованието, езика. Моля следващите оратори да говорите само по една минута. Размус Андерсен има думата. Благодаря. Благодаря за тези 1,3 милиона европейски граждани, които са се подписали под инициативата тъй като те са причината, поради която днес обсъждаме инициативата. Това е много важно, тъй като според мен е жалко, че институциите на Европейския съюз са направили твърде малко за защитата на мълцинствата през последните години и трябва да направим нещо повече, така че това изслушване може да бъде добра отправна точка. Ние трябва да гарантираме правата, да защитим мълцинствата срещу дискриминация Искам също да спомена и ситуацията с стотици хиляди лица без националност в Европейския съюз, тъй като те нямат достъп до образование, до здравеопазване, до основни права. Освен това, трябва да предложим конкретни проекти. Аз съм член на Комисията по бюджетите и мисля, че трябва да се осигури финансиране за това. Бих искал комисията да предприеме действия. Трябва да спрем с хубавите думи и да пристъпим към дела, така че се надяваме комисията в най-скоро време да предприеме действия. Сега изиском Билбао има думата. Gracias, е, presidente. Благодаря, господин председател. Европейския съюз се нуждае от задължително законодателство, което защитава националните мазинства в Европейския съюз, които имат свой език. И това да се отрази също и на предизборната карта. В Европейския съюз трябва да се осигури плурализъм, както е посочено в Хартата за основните права. Трябва да се държи на разнообразието, на многообразието в Европейския съюз. Има някои а, въпроси, които създават напрежение. Мисля, че а, подобна инициатива може да доведе до решение на европейско ниво. трябва да се говори не само за културно-езиково многообразие на английски, френски, немски и прочие, но и на малцинствени езици. Искам да благодаря на всички, които направиха възможна тази инициатива и на множеството културни организации в страната на банските, които събраха също подписи и всички парламентарни групи в парламента на страната на баските постигнаха съгласие. Катлин Чех има думата. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря за тази инициатива. Благодаря на организаторите. Инициативата е наистина великолепна, защото всички трябва да имат основни права. Няма значение а, кой сте, в какво вярвате. 8% от европейските граждани са част от национални мълцинства и говорят мълцинствени езици. Трябва да се защитят техните права, но няма реални гаранции, че след като се присъединят държавите членки, продължават да спазват изискванията, които са приели при процеса на кандидатстване за членство. Трябва да се защитят младсенствата в економическия, в социалния, в културния живот. Те трябва да могат да развиват своята култура, език, религия. Крайно време е да разберем, всичко това е да се обменя положителен опит, да се обърне внимание на регионалните и малцинствени езици в програми като Еразъм, например. Ние искаме комисаря Ювора, Юрова да постави тази инициатива високо в дневния ред. Трябва да се опази езиковото, културно, религиозно многообразие в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Моля ви да се придържате към времето ви за изказване, защото трябва да изслушаме комисията и организаторите, както и от ФРА. Клара Понсати Обиос има думата. Благодаря. 10 секунди само да ми дадете. La, es parla a tres estats membres de la Unió i la parlen més de 10 milions de persones. Uh, apologize to translators. Извинявам се на преводачите, говорех каталунски. Това е 14-ят най-говорен език в Европейския съюз, но не мога да го използвам, когато взимам думата в този парламент, където и да било. Каква е причината? Това не е официален език. 400 хиляди души говорят а, този език. Няма нито една държава членка, която иска да защити каталунския език. Какви са последствията от а, този липса на интерес? Много. И председателят а, 30 секунди ми взе, така че няма да мога да ви кажа а, всичко. Затова съвсем накратко, само 8% а, от а, книгите са написани, а докато максимума е 20% 2004. Подкрепям идеята да се взема предвид културното многообразие, когато се заделят структурни фондове. Тази инициатива би била смислена, ако ангажимента към всичко това е реално. Ако е, то тогава нека да бъдем последователни и да продължим напред. Благодаря ви. Не съм ви отнел 30 секунди Минута и половина имахте. И така, продължаваме нататък. Андрея Дали, Андра Дали, извинете. Дали е тук в залата? Заповядайте. Благодаря, председателю. В а, Европейския парламент обсъждаме основните права. Четвъртък сутрин в пленарната зала ще говорим за това и винаги го правим. Обсъждаме различни региони. Основните ценности, казваме, са много важни, те са европейския начин на живет. В същото време обаче има над 50 милиона граждани, които са част от традиционни и езикови младсинства тук в Европа, които са изправени пред дискриминация и се чувстват граждани втора ръка всеки ден. Този пакет ясно показва, че отношението на Европейската комисия трябва да се промени. Имаме нужда от правни инициативи, които да помогнат гражданите да се чувстват у дома си. Има някои базови правила, които винаги трябва да бъдат приложими. Например, трябва да направим така, че да си подредим дума, преди да коментираме дума на други. Благодаря ви. Госпожа Стораро не беше списъка, но поиска думата. Заповядайте, имате една минута. Благодаря, председател. Стругаро, извинете. Много са важни тези правила. Аз се радвам, че вече се опитваме да ги опазваме тук. Много от националните правителства го правят. Съветът на Европа също ясно го е казал. Нашите учредителни договори го казват, което бе посочено от колегата. Румъния е един от примерите тук. Но не мисля, че трябва да пренебрегваме учредителните договори. Може да има конфликт на интереси, който ме притеснява между 2017 и 2019 докладчика господин Винце, е координатор за компанията за събиране на избори, преди да стане депутат. Той е бил наед от един Knowledge Center от, в Будапеща и се е занимавал с лобизъм. Този център има 2 милиона бюджет и се финансира от унгарското правителство. Господин Винце е получил 76 000 евро в първата половина 19 година, преди да стане евродепутат, като служител на този център в Будапешта. Днес господин Винце, е част от комисията по петиции, трябва да прави оценка на инициативата, която подкрепяме. Има ли конфликт на интерес или не? Аз мисля, че много внимателно трябва да се разгледа това и също трябва внимателно да видим дали става дума за права на младсинствата или става дума за това какъв е плана на господин Виктор Арбан, Орбан за тази тема. А, не, не, не, не дайте да осложняваме нещата, не дейте, не. Ами имате, спомена си името ми, мисля, че имам право да кажа нещо. Може. Има теми, по които не сме съгласни, но да, да, да, ще ви дам думата. Ще ви дам за секунда, ако лично сте споменат, да, но имам искане и за една минута от господин Сасалехо. Благодаря, господин председател. Испания е доста напреднала в признаването на многообразието, което е част от политическия пакт. За това искам да посоча какво означава защита на националните малцинства, да ги разгранича от е, националистически групи, нещо, което е съвършено различно. Не бива да объркваме националните малцинства, тъй като е, те работят е, за разкъсването на обществото, а не за многообразието и се стремят към хегемония. Няма значение за нас дали говорят каталунски, а за това че много хора няма да могат да се ползват от правата си, ако говорят официалния испански език. Така че аз не съм съгласна с изразените тук претенции. Ако искаме Европа в мир, ние трябва да допускаме да се стигне до катастрофа чрез действията на националистите. Трябва да не допуснем никога Европа да бъде раздирана от национализъм. Господин Винце, 30 секунди имате, ако искате да отговорите, много ви моля. Повече да не говорим по тази тема, тъй като трябва да дадем думата на комисията, след това организаторите и кой ли още не. Обикновено не искам да отговарям, но тъй като бях споменат лично аз, нека да кажа, Румъния и не исках това да спомена, е против този проект и това го знаем от самото начало. И Румъния загуби две дела по въпроса. Зная кой е казал какво да каже на колегата, но това не е важно. Моята платформа и хората, които ме избират, ме изпратиха точно за това в Европейския парламент. 500 000 унгарци в Румъния и Европейската платформа за солидарност, която събра тези подписи. Това е моя мандат, аз за това съм дошъл. Благодаря. Дам думата на Европейската комисия, тъй като ясно е, че няма да има инициатива, ако комисията не я превърне в действие. За това става дума. Гражданската инициатива е за комисията, за да може тя да отговори и всъщност става дума за едно предизвикателство, ние го знаем, защото говорим за пакет, не става дума само за един законодателен акт, а за 6 акта по различни въпроси, свързани с различни комисии в този парламент, така че заповядайте, заповядайте. Благодаря ви много, уважаеми председатели на комисии, уважаеми депутати, представители на пакета запазването на правата на хората, които принадлежат към младсинства, един от основен, една от основните ценности в Съюза и е основен принцип, споменат в учредителния договор. Дискриминация на базата на членство в национално младсинство е забранено в хартата на основните права. Това са основните линии, по които се движи Европейската комисия, когато изгрежда и изпълнява политики. Председателката фон дер Лайн подчерта, че нашата цел е да има един съюз на равенството. Европейската комисия прави така, че основните права и също така правата на лицата, които са част от младсинства, да бъдат спазвани, когато се изпълнява европейско законодателство. Един от важните аспекти тук е включване на основните права във всички наши политики. Благодаря ви за богатия дебат, който тече а, по тази инициатива и сега искам да коментирам от гледна точка на равенството и подкрепата. Моята колежка ще говори за езиците по-късно във втората част на вашия дебат. Нека кажа няколко думи за контекста, който в момента тече по отношение на равенството и да спомена две последни рамки, които прие Европейската комисия. На първо място комисията прие план за действие за борба с расизма през септември и това е един пример, в който ние подчертаваме, че борбата с расизма никога няма да остане факултативна в Европейския съюз. Ние искаме да работим активно, така че това е план за действие. Споменавам го също така, защото разбираме расизма в по-широкия път, който включва и етнически происход, който може да бъде приложимо и към този пакет. Също така споменах новата рамка за приобщаване на ромите, която бе приета миналата седмица до 30-та година. Става дума за ромите, споменаха бяха днес. И за това тази стратегия ще продължи. Тя включва в приобщаване що се отнася до работа, жилища, здравеопазване, и така нататък. И трябва да създадат национални стратегии, подобно на плана на действие срещу расизма, където прикамаме държавите членки а, да изготвят национални планове. Нека сега говоря малко за финансирането. Политиката по кохезия е една от най-големите ни инструменти и тя допринася към преодоляване на неравенството в Европа. Подкрепят се мерки, чиято цел е интеграция на маргинализирани общности и хора от мигрантски происход. 21,5 милиарда от Фонда за регионално развитие вече са заделени в настоящия програмен период, за да има такива цели за приобщаващ растеж. Тук се включват също и маргинализираните общности. Новия програмен период, който предлагаме, въведахме е, хоризонтални изисквания, за да се финансират инвестиции в основните права и предложихме включването на хартата на основните права в регламента като хоризонтално условие и хоризонтален принцип приложим към всички области. Както знаем, МФР и Фонда за възстановяване в момента са обект на преговори, но комисията защитава тези принципи по време на преговорите. Що се отнася до правилата за държавно подпомагане, които бяха споменати, настоящите правила дават възможност да се отпускат средства тази инициатива. И ние ще вземем това предвид и е ясно, че такива проекти няма да минат по процедурата за нотификация, трябва да бъдат подкрепени. Що се отнася до апатридите, които бяха споменати, отбелязваме си предложението да се измени директивата от 2003 година за правата на граждани на трети страни. Тази директива се прилага към апатридите и е, те трябва да се смятат е, за приравнени към граждани на трета страна. Комисията ще направи оценка и преглед края на 2021 година, като целта е да се подобри правата на дългосрочно пребиваващите, както и равни права за апатридите. Приключвам. Що се отнася до плана за действие за демокрация, който ще подкрепи един процес на участие Представителите на гражданите ясно показаха, че се опитваме да включим всички групи в демократичните процеси. Беше много полезно да изслушаме становищата ви. Благодаря ви за вниманието. Сега положението, както постоянно ви припомнях, преводачите приключват. Както забелязвате, имаше промяна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 sold Your... Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Добре дошли отново. Втората част на нашето изслушване е посветена на въпроси, които се отнасят до компетентността на Комисията по култура, но също така и комисиите по правни въпроси, както и Реджи. Искам сърдечно да приветствам представителите на Европейската гражданска инициатива, именно Валентин Инцко, който е член на Гражданския комитет, но също така и е, на групата на върховния представител на ОНЕ в Босна и Херцеговина. Искам да кажа добре дошъл и на Даниел Алфрайда, заместник-председател на ФОН, Федералния съюз на европейските народности и регионален министр в автономен регион Бозен, Южен Тирол. Също така добре дошла на бившата колега от Европейския парламент Ангелика Млинар, заместник-председател на ФУЕН. Те ще говорят за инициативи, за няколко законодателни предложения в областта на езиковото многообразие и аудиовизуалните политики. Ще говорим за езиковото многообразие, за цифровото съдържание, предоставено на езиковите младсинства. Това е сложна тема и е свързано и с изменения на директивата за аудиовизуалните услуги, директивите за авторското право. Но времето е злато, затова веднага давам думата на господин Инско, нашия първ оратор. Заповядайте, пет минути имате. Господин Инско, Заповядайте, имате думата. Е, Европейската служба за проучвания към Европейския парламент показа, че регионалните младсинства са застрашени, младсинствените езики са застрашени от изчезване. Ще дам примера с Ливония, който се говори в Латвия. Имаме данните на ЮНЕСКО. 41 европейски езика са застрашени. Сред тях е и бретонския или сами това е епоха на климатични промени, но трябва да имаме предвид, че на езика на народа сами има 81 думи, които описват снега. Необходимо е да имаме предвид, че всъщност тяхното отношение към екологията е по-взискателно от международните стандарти – регионалните езици имат добавена стойност и научна, и економическа. Следователно трябва да се направи повече, да опазим езиковото многообразие. Разбира се, това е част от правомощията на държавите членки, но Европейския съюз може да насърчава регионалните и мъцинствени езици. Ние предлагаме да се създаде Европейски център за езиково многообразие. Принципно би трябвало този център да защитава регионалните и малцинствени езици. Подкрепяме и резолюцията на Европейския парламент от 2003 година, която призовава за насърчаване на езиковото многообразие и ученето на езици. Освен това, имаме регламента на Европейския парламент и съвета за създаване на Център за езиково многообразие. Този център би трябвало да предоставя експертни консултации на европейските институции, агенции и организации подкрепа на органите в държавите членки. Подкрепа и за насърчаване на използването на регионалните и младсинствени езици. Този център ще се занимава с седем основни дейности. Първо, анализ и разпространяване на информацията – която може да се смята за надежна по тази тема. На второ място експертни консултации на европейските институции. Трето подкрепа и разработване на политики на международно, национално и местно ниво. Четвърто, да помага на държавите членки при определяне на съответните европейски фондове и програми в помощ на младсинствените езици. Пето, организиране на прояви за обмен на информация между езиковите специалисти. Шесто публикации и проучвания. На седмо място създаване на европейска мрежа организации, които работят в областта на езиковото многообразие. Би трябвало да се обменят най добрите практики. Накратко, според нас, това предложение ще помогне да се изпълни член 3 на договора за Европейския съюз, който гласи, че Европейският съюз зачита своето огромно културно и езиково многообразие. Регионалните и малцинствени езици създават такова многообразие. Това е част от недвижимото културно, нематериалното, извинете, културно наследство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Инско. Преминаваме към следващия оратор, господин Алфрайдер, 5 минути. Press the speak button, please. Können Sie mich hören? Can you hear me? Yes, we hear you very well. Let's go okay. ahead. Thank you. Einen schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Благодаря ви. Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми госпожи и господа председатели. За нас днес е чест да участваме в днешното ви заседание и да представим своите искания. Искаме да засегнем две теми, които са обхванати и от инициативата ни. От една страна темата за езика и културата, най-вече с оглед на езиковото многообразие. Дял 22 от Евро... Хартата на основните права на Европейския съюз гласи, че Европейският съюз зачита многообразието на културите, регионите и езиците, но културното и езиковото многообразие в Европейския съюз, за съжаление, се пренебрегва. Най-вече, когато става дума за по-малки езици, по-малки общности и тяхното финансиране. Най-вече по-малките общности, по-малките езици нямат подобен достъп. Следва да се спазва, разбира се, принципът на субсидиарност. Съгласно този принцип, езиковата политика спада към компетенциите на държавите членки, а между държавите членки има разлики по отношение на сътрудничеството и на конкретните действия. Затова призоваваме за въвеждането на общо европейски стандарт, така че всички мълцинства, говорещи определен език, да имат достъп до реални политически мерки, които да им дават възможност да ползват езика си и да развиват културата си. Призоваваме във връзка с това Европейския парламент и Европейския съюз, всички заинтересовани страни да осъзнаят, че могат да проистекат допълнителни ползи от работа в тази област, чрез въвеждането на общоевропейски стандарт. Принципът на субсидиарност доведе до положение, при което някои мълцинства, за съжаление, са особено необлагодетелствани. Някои езици дори са застрашени от изчезване. Затова вече от години активно работим в тази област. Моля да ни подкрепите. Културното и езиковото многообразие неведнъж е било изтъквано като значима ценност от европейските институции, от парламента, съвета и комисията. Имаме конкретни предложения по темата, които искаме да изложим днес. Става дума най-вече за достъп. Следва да има улеснен достъп до определени процедури. За целта трябва да се упростят критериите. Най-вече по-малките субекти се натъкват на трудности при участието в европейски проекти. Исканията ни не се отнасят изцяло само до правни въпроси. Настояваме най-вече за политическа подкрепа от страна на парламента, комисията и мнозинствата. Уважаеми госпожи и господа, целта на нашата инициатива е да се улесни достъпът до проекти в областта на езиковата политика – проекти, които да са съгласувани с вече предприеманите мерки, но би трябвало да се направи и повече от финансова гледна точка. Може да се увеличи финансирането по тези проекти в рамките на новия период трябва най-вече по-малките субекти да могат да имат достъп до проекти. Препоръките ни Предложенията ни за решения в областта на културното и езиковото многообразие са нещо, от което може да проистече според нас допълнителна полза. Моля да ги подкрепите чрез разработването на конкретни методи за планиране. Планирането в областта на езиковата политика е важно в Европейския съюз, тъй като Европейският съюз има предимство спрямо други континенти поради езиковото си многообразие. Ще трябва да се застъпят ползите от изучаването на чужди езици във всички аспекти на този процес – Моля парламентът да включи темата в своя резолюция. Молим и за вашата подкрепа. Призоваваме ви да подкрепите инициативата ни, за да може по време на следващата многогодишна финансова рамка да постигнем напредък. Това би зарадвало много всички ни. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Алфрайдер. Сега давам думата на госпожа Ангелика Млинар. И вие имате 5 минути. Thank you, Chair. Uh, dear members of uh, Parliament, uh, dear colleagues. Uh... Благодаря. Сега ще говоря по-специализирано. Познавате ситуацията, някъде сте в чужбина, в Европейския съюз и искате да видите документален филм или игра на любимия ви отбор и получавате съобщение, че това видео не е достъпно от съответната територия. Това означава, че цифровия единен пазар все още не е реалност това има отрицателно въздействие на лица, които принадлежат към национално или езиково малцинство. На този фон сме разработили три конкретни предложения, за да подобрим достъпа до аудиовизуални услуги в цяла Европа и да укрепим цифровия единен пазар. Първото предложение за изменение към директивата за аудиовизуалните услуги от 2010 година, директива, която дава възможност на държавите членки да решат кои прояви трябва да бъдат публично достъпни за всички. Нашето предложение е да има публична достъпност на тези предавания, които са много важни за обществото не само в съответната държава членка, но и в целия Европейски съюз и да се даде достъп до аудиовизуалното съдържание извън гра... националните граници за всички граждани в Европейския съюз. Вторният елемент в този контекст е адаптирането на директивата за кабел и спътници тази нормативна база има за цел да улесни трансграничния достъп до програми чрез кабел и сателит. Оказва се на практика, че споразуменията за лицензиране между собствениците на интелектуална собственост и електронните медии могат да ограничат конкуренцията. Това не може да продължава. Смятаме, че е необходимо да се предприеме мярка чрез законодателни мерки срещу тези ограничения и да не се предотврати изпълнението. Ние не настояваме за нищо ново. Конкретното предложение има за цел да изпълни юриспруденцията на Европейския съюз, която пояснява, че ексклюзивните споразумения могат да представляват нарушение на конкурентното право. Разбира се, трябва да вземем предвид и аудиовизуалното съдържание – Нашето внимание е насочено към разширяване на съдържанието от 2019 година. Тази директива се отнася към принципа държава по происход, която е свързана с права върху интелектуалната собственост. Електронните медии спазват интелектуалните права само там, където е основното седалище, но не и в тези страни, в които съдържанието се предава. Приветстваме прилагането на този принцип към цифровия принцип. Смятаме, че трябва да се разшири обхвата. В момента тази директива обхваща малка част от онлайн съдържанието. Призоваваме комисията да преразгледа тази директива и да разшири обхвата на принципа страна по происход. В заключение, законодателя казва, че в директивата за сателит и електронни медии, че с създаване, че електронните медии създават по-близки контакти, осигуряват социален и економически напредък чрез общи мерки за премахване на мерките, които разделят Европа. Нашето желание е да дадем принос към спазването на тази цел и промяна, която да е от полза за всички граждани на Европа. Да, действително, въпросите, които обсъждате, се обсъждат и в комисията по култура и също и в съвета. Сега чухме представяне на целите на Европейската гражданска инициатива в областта на аудиовизуалната политика. И сега ще даме думата на господин Ярмо Лаиньо, заместник-председател на Комисията експерти от Съвета по регионални и младсинствени езици. Имате думата за 5 минути. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Надявам се, че ме чувате. Нека погледнем следващия слайд. Инициативата Safety Pack за мен е добре дошла, но тя е по-скоро допълва различни инициативи за опазване на младсинствените езици в Европа. Може би в бъдеще ще трябва да преговаряме между заинтересованите групи. Европейската харта за регионалните и младсинствени езици може да ви е позната, може и да не ви е позната. Тя е ратифицирана от 25 държави от 47-те, плюс още 8, които са е подписали. 17 от тези 25 са членки на Европейския съюз. Хартата е в сила от 1 март 1998 година. Има и две международни споразумения които са единствени по рода си, тъй като те въвеждат правни задължения. Предвижда се и наблюдение на изпълнението. Същевременно се зачита напълно националния суверенитет и териториалната цялост. Целта е да се улесни опазването и насърчаването на регионалните и мълцинствени езици. Структурата на хартата е представена тук. Има две части, за които се води наблюдение. Втората част това са нетериториалните езици и третата част териториалните езици. Като тук има най-различни възможности за държавите да подпишат и ратифицират, така че всеки инструмент да е индивидуално пригоден към съответния език. Образованието, разбира се, е много съществена част. Има и други членове, които са важни и изброени. Комитетът на експертите извършва наблюдението на изпълнението Що се отнася до рамковата конвенция, тук се изготвят доклади на всеки 5 години, като след всеки 2 години и половина се предприема и незабавно действие. Възможен е и поверителен диалог. Механизмът изисква държавните органи да се допитват договорещите тези мъчинствени или регионални езици. Изготвят се доклади, организират се посещения на място, за да може да се разговаря с носителите на тези езици. Комитетът на министрите, освен това, оповестява своите препоръки. Херцата покрива 79 езика, които се използват от 201 национални мъцинства или езикови групи. 72 езика се защитават от втора част, 123 от втора и трета част. Това са езиците, които са единствени по рода си или могат да се намерят само в в една държава. Това са 50 такива единствени езика. На следващия слайд може да видите подредба по държави. Това позволява да се следят различните езици. Например, в Польша има 14 такива езика. Сърбия 15, като се прави разлика между езиците по втора и по трета част. На следващия слайд виждате един трети начин да се класифицират мъцинствените езици. Например, ако погледнем Германия или ако вземем немски език, немски език също може да бъде мъцинствен език във всички тези изброени държави – Мониторингът на хартата е нещо много сложно, но ние се опитваме да бъдем гъвкави. Изготвят се, например, доклади по новото медийно и цифрово общество. Ние се адаптираме към процеса на мониторинг. Благодаря. Ще говоря отново, мисля, след няколко минути. Благодаря ви. Благодаря, че ни дадохте възможност да се запознаем с хартата за регионалните и младсинствени езици. Сега, както знаете, е време да преминем към дебат с нашите членове на Европейския парламент. Имаме списък. Първо ще чуем членове на Комисията по култура, след това членове на Комисия Либе, след това Пети и участващите комисии. Трябва да подчертая, необходимо е да бъдем много строги с времето за изказване, така че всеки да има достатъчно време ще ви помоля да се съобразите с времето, което ви е дадено. Няма да се използвам, няма да се поколебая, ако е необходимо да изключа микрофона на оратора. Първа в списъка ми е Андрея Боцкор от НП. Заповядайте. Е Благодаря, че ми давате думата. Много се радвам, че днес в Европейския парламент можем да обсъждаме тази инициатива. Тя е много важна инициатива. Над 15 милиона говорят младсинствени езици в Европа – Същевременно темата се смяташе за тема на субсидиарността и Европейският съюз не е направил достатъчно за младсинствата, но много често държавите членки погазват младсинствените права, затова ние трябва да ги опазваме на европейско ниво. Едно от най-важните права е възможността да говориш родния си език. Именно по този начин, например, обучаваните работят най-добре. Затова и едно такова право трябва да бъде част от законодателството. Това е един пример. Не само за държавите членки на Европейския съюз, но и за страни партньори и съседни на нас страни. Благодаря.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 Благодаря, госпожо председател. Наистина става дума за една изключително важна тема за Европа на многообразието, на културното и езиково многообразие, както и на основните права. Чутото до тук показа, че не е достатъчно само да поемаме ангажименти на думи. Необходими са данни, необходими са и дела. Темата не засяга малцинствена група. Засегнат е всеки девети европеец. Става дума за хора, за тяхното участие, за тяхното приобщаване, за предоставянето им на статут и за признаването им. Езикът се свежда не само до това да можеш да го говориш. Човек трябва да може да използва медии на този език, да може да се обучава също на него. Темата крие и риск от конфликти, но нека си припомним до какво се свежда Европейският съюз. Той се свежда до предотвратяването на конфликти и на насилие. Аз съм австриец и знам какво се случваше в миналото, когато ставаше дума за гарантирането на правата на определени етнически групи. Не винаги този процес е протичал много гладко в миналото, но онова, което искаме да се предостави на нашите етнически групи в други страни, трябва да бъде предоставено и на етническите групи в родните ни страни. Няколко думи сега за програмите и финансирането. Програмата Творческа Европа би следвало да финансира от европейския бюджет многообразието. По Еразъм Плюс пък се финансира образованието, но по всички тези програми няма достатъчно финансиране. Средствата по тях не са достатъчни, за да постигнем целите си. Оперативните разходи на Парижката опера в рамките на една година са по-високи от сумата, която е заделена по Творческа Европа за 27 държави членки и за асоциираните страни. Благодаря ви. Давам думата на Ирена Йовева от Обнови Европа. Hello everyone. I hope you can hear me and see. Благодаря. Надявам се, че ме виждате и ме чувате. Благодаря много за направените презентации и поздравления за постигнатото. Аз съм докладчик по Европейската гражданска инициатива. Преди, разбира се, да говоря, първо исках да ви чуя и вас. Много е важно да се вслушваме в това, което казват гражданите – Трябва да кажа, че аз имам един технически, но важен въпрос, а именно как може да се подобри работата и процеса в европейските институции. Искам да чуя какви са били вашите трудности, какво можем да направим по-добре, така че следващите инициативи да са по-успешни. Още веднъж поздравления за постигнатото. Надявам се все повече европейци да следват вашия чудесен пример. Благодаря. Не виждам никой от групата ИД. За това ще дам думата на зелените Марсел Колая. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на нашите оратори. Нашата група подкрепя инициативата и измененията на директивите. Не само представителите на мълцинствата ще се възползват всички европейски граждани ще могат да се радват на ползите. В миналото е имало опити да има повече аудиовизуално съдържание – но тези опити не се оказаха много успешни. Всеки път се натъкваме на проблеми, свързани с авторското право. Надявам се е, всички ние вече да разбираме, че това е един общ проблем. Тук е, опираме и до нарушаване на правото за придвижване в Европейския съюз, след като има забрана на достъп до съдържание. Хората искат децата им да могат да бъдат в контакт с националните езици, дори и когато живеят в чужбина. По време на предишния парламентарен мандат моята група гласува срещу геоблокажа, е, но за жалост, мнозинството наделя да се надяваме, че ще има промяна. Благодаря, колеги. Сега трябва сама да си дам думата в друга роля, като представител на групата на ЕКАРЕ. Ще говоря латвийски, за да покажа езиковото многообразие в парламента. езиковото и културно многообразие трябва да се разглежда в един по-широк контекст. Аз напълно подкрепям идеята на европейско ниво да има промяна на програмите, която да отразява това езиково многообразие – при изпълнението на една такава стратегия трябва да се водим от картата на езиковите и културни пространства, да отчитаме дали броят носители на езици се увеличава или намалява, да видим кои са застрашените езици и да насърчаваме държавите членки да дават повече такава информация, свързана с културата. Има езици в Европа с сравнително малко носители. Мога да ви дам пример от собствената ми страна. 1,3 милиона са носителите на латвийски по света. Тази бройка намалява. В Латвия има друга местна група, чието език се говори единствено от 30 носителя. Същевременно има езици като руския, който се използва от над 150 милиона по света, или английският, който се говори от огромен процент по света. Надявам се да разглеждаме тези езици в по-широкия им контекст. И сега се връщам към предходната си роля – за да дам думата на Фернандо Барена, който представлява ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. Наистина, в случаите на езикова дискриминация са все повече и повече. Имаме петия доклад на експертите към съвета на Европа, който засяга Испания. В този доклад има препоръки към испанската администрация в Памплона, страната на баските. Препоръчват се гаранции за зачитане на езиковите права и езиков достъп при правни услуги, е, полицейски разследвания. Освен това, ние приветстваме идеята за създаване на един такъв европейски център на езиковото многообразие. Добре е да се насърчават такива мерки, но според нас това трябва да е Агенция за езиково многообразие. Имаме регламента, но без правно обвързващи мерки няма да постигнем промяна. Някои държави членки ще продължат безнаказано да потъпкват правата на младсинствата. Благодаря. Благодаря, господин Барена. Давам думата на Кинга Гал като представител на НП. Благодаря. Поздравявам инициаторите за този огромен успех 1,3 милиона европейски граждани. В парламента 16 години вече съм се занимавала с въпросите на езиковите мълцинства и съм говоря за множество случаи, на които трябва да се обърне внимание. Мога да ви уверя, че навсякъде в Европейския съюз мълцинствата имат проблеми това са проблеми на ежедневно ниво, които засягат образование, дискриминация. Не говорим за нещо абстрактно. Тези хора са лоялни граждани, те допринасят за многообразието и богатството в своята страна. Но комисията когато я запитаме, обикновено писменно ни отговаря, че се опира до компетентности на държавите членки, че това са въпроси на национално ниво, докато виждаме, че в други области на субсидиарността комисията не е толкова срамежлива. Следователно, ние трябва да работим така, че да няма дискриминация на езиковите мъцинства. Например, езикът в образованието е нещо много важно. Надявам се парламента да състави резолюция по тази тема и тя да се приеме сериозно от комисията с съответните законодателни актове. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на Делара Бургхарт, социалисти и демократи, телеконферентно. Please. Moin, ich hoffe, Sie können mich hören. Здравейте, надявам се, че ме чувате. Добър ден от Шлезвих Холштайн. Тук сред нас има мълцинства като датското, фризийското, и ромите. Те са защитени по Конституцията ни, но това не означава, че младсинствата могат изцяло да реализират правата си. За целта трябва да се установи активна политика по отношение на младсинствата, която и активно да ги насърчава. Разполагаме с Европейската гражданска инициатива, както и с Европейската харта за регионалните и малцинствени езици. По гражданската инициатива се поставя акцента най-вече върху по-лесния достъп на малцинствата до програми за финансиране. Предлага се също така и създаването на Европейска структура за езиково многообразие. В Европейския съюз трябва да има ясни компетенции за мълцинствените езици. Благодаря ви за интересните предложения до тук и надявам се, че разискванията ще са интересни. Благодаря ви. Сега давам думата на колегата от Обнови Европа Михаил Шимечка. Господин Шимечка, чувате ли ни? Да, надявам се, че и вие ме чувате. Първо, благодаря ви, госпожо председател, че ми дадохте думата. Много се радвам, че тази инициатива се обсъжда в Европейския парламент. Именно тук трябва да бъде обсъждана тя правата на мълцинствата трябва да се обсъждат в Европейския съюз. В Европейския съюз всъщност всеки един може да се окаже в мълцинство. Езикът му може да се окаже мълцинствен. В Словакия, например, има голямо унгарско мнозинство, това е моята родна страна. Аз съм и либерал. За мен е много важно унгарското младсинство да се чувства като у дома си в Словакия, да може да изживява идентичността си, да развива културата си, да говори езика си двоезиковото обучение, двоезичното обучение, както и разпространението на медийно съдържание на съответния език са нещо, което не струва много на мнозинството, но е изключително важно за младсинството. Това е нещо, което Европейският съюз трябва активно да подкрепя. Няма представител на идентичност и демокрация. Давам думата на представителката на зелените Гуендолин Делбо Скорфилд. Надявам се, че правилно произнесох името ви. Имате думата. Чувате ли ме? Да. Суверенте национал се sont encore екстремно euh, menacées. Малцинствените езици са застрашени. Често в комисията Либи и в комисията Култ говорим по тези въпроси. За, говорим за правовата държава, но за малцинствените права това е проблем за всички страни, в това число и Франция. Понякога има една рацион... един ирационален страх. Правата на малцинствата са, са роля на Европа. Европа трябва да гарантира тези права чрез образованието, културата и да подпомага регионалните езици навсякъде, където те съществуват. Благодаря ви. Сега давам думата на представителя на групата на ЕКАРЕ, Хорхе Босаде Вилялба. Имате думата. Gracias, eh, presidente. Eh, благодаря. Мисля, че първо, като водим този дебат, трябва да си дадем сметка, че демокрацията е, е власт на мнозинството, така че говорим за младсинства, но трябва да мислим и за интереса на мнозинството. Искам да обърна внимание и на една голяма опасност – като говорим за езикови права, това са права на индивидите, а не на колективи, които инструментализират тези права. Аз съм испанец, израсна съм в Барселона, аз съм и каталунец и испанец. В Каталуния има автономно правителство и сепаратистски мълцинства, които наложиха езикова тирания над мнозинството. Когато искаш детето ти е, в училище да учи испански, това не е толкова лесно. Отнася се и до медиите, и до телевизията. Не е възможно да се говори испански на всички места. Това е езикова тирания. Пак казвам, трябва да се признават правата на всеки индивид, но не бива националистите които налагат своите права да наделяват над останалите и това да включва мнозинство, над което те господстват. Благодаря на колегата от ЕКАРЕ. Няма представител на Обединената левица. Давам думата на колегата от НП Андриус Кобилиус. Благодаря. Аз съм от Литва, където около 20% от населението са мълцинства, най-вече исторически, такива като полското. Бил съм министър-председател на страната и знам колко са важни въпросите, свързани с мълцинствата. Знам и колко е чувствителна тази тема. В Литва разполагаме с най-големия брой полски училища, имаме също така и полски телевизионни канали. Когато говорим за мълцинствата, трябва да имаме предвид три елемента. Опа... Закрилата на мълцинствата, опазването на езиковото многообразие, както и защитата на отделни индивиди, защитата на правата им. И понякога тези три нива на закрила си противоречат едно на друго. Ако, например, искаме да опазим един малцинствен език, то не, мога, не може да се стига при положение, при което представителите на малцинството да не изучават езика на мнозинството. Ако не изучават езика на мнозинството, те ще бъдат затворени в нещо като езиково гето. Няма да могат да постигнат успех в страната, в която живеят. Трябва да имаме предвид това. Благодаря, Андриус. Сега Давам думата на представителя на Обнови Европа, Яна Тум. Тя ще говори дистанционно. Мадам Том, а... Госпожо Том, на линия ли сте? Не ви чуваме. So if not, maybe she will join later and... Може би ще се свържи с нас по-нататък. Давам думата на представителката на зелените Диана Риба и Хинер. Hmm? Ah, that, uh... От секретарията ми казаха, че Яна Тум се е свързала с нас. Имате думата. Чувате ли ме? Да, заповядайте. Благодаря за много интересните дебати. Искам да се спра върху още един елемент. Постоянно се борим срещу пропагандата, фалшивите новини и други подобни отрицателни явления, които никак не ми се харесват по явни причини. Инвестираме много в насрещната пропаганда, както и в създаването на работни групи в тази област. Но забравяме, че в някои страни няма или почти няма медии с съдържание на малцинствени езици. Така попадаме в порочен кръг. В някои държави членки няма обучение на малцинствените езици, няма медии, предлагащи съдържание на тези езици, нито пък журналисти, публикуващи текстове на тях. Едновременно с това обаче тези езици се говорят от определен определени малцинства. Европейският съюз по този начин ги тласка към други информационни пространства. Аз съм рускиня от Естония съм. Преди да вляза в политиката бях журналист. В Естония тогава имаше много руски вестници. Сега е, положението е същото. Същите ежедневници, като преди, се публикуват сега на руски язик. Мисля, че трябва да могат журналистите да работят на малцинствени езици, за да се разпространява информация за Европейския съюз. В противен случай ще се стигне до нещо като информационни гета, което е голям проблем. Нека ви припомня също, госпожо председател, че трябва да се придържаме към определението на малцинствен език. Това е език, говорен от малцинство в рамките на населението на дадена територия. Латвия, Естония и Литва не могат да говорят на младсинствени езици, тъй като това са национални държави. Младсинственият език е език, говорен от група, населяваща определена територия. Трябва да дадем думата и на други колеги. Сега възможност ще имат зелените да се изкажат. Диана Риба и Хинер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че организирахте тази проява, посветена на Европейската гражданска инициатива. Благодаря ви, че я насърчавате. Благодаря и на всички онези, които събраха над 1 милион подписа за тази инициатива в цяла Европа. Това е инициатива на гражданското общество, което вече от години работи за правата на езиковите мълцинства. Нерядко липсва информираност в държавите членки има и дискриминация. Сега е настъпил моментът комисията да предложи законодателен акт за защитата на малцинствените езици и на малцинствата. В продължение на години държавите членки само на думи поемаха ангажимент за многообразието. Има демократичен дефицит в това отношение. Комисията трябва да се възползва от предоставената й възможност. Тя има мандат за това по учредителните договори и по хартата на основните права на Европейския съюз. Думата има представителят на ЕКАРЕ, Ангел Джамбаски. Имате думата. Speaker, can you, can you hear me? Госпожо председател, чувате ли ме? Да, чуваме ви. Надявам се, че ме и виждате, за да мога да бъда и преведен. Не, не ви виждаме. Моля, включете си камерата. За съжаление има някакъв проблем. Съжалявам. Не съм на правилното устройство предлагам да решите техническия проблем. Междувременно ще дам думата на друг колега и после пак ще се върна на вас. Добре. Сега даваме думата на представители на участващите парламентарни комисии. Изабел Бенхумея Бенхумея. Надявам се, че правилно произнесох името ви. Колегата ще се изкаже дистанционно. Нека ви припомня, че представителите на участващите комисии имат думата само по за минута. Мадам Бенхумея, а you with us? Госпожо, Бен... Госпожо Бенхумея, на линия ли сте? Please press the speak button. Моля, на... Моля натиснете бутона Speak. Много ви моля, натиснете бутона за бутона Speak. Може би госпожа Бенхомея ще се свърже с нас късно. Паскал Аримон за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм най-яркото доказателство за това, че дългите ни усилия за младсинствата и младсинствените езици в Европейския съюз и заслужават. Аз съм представител на германското мълцинство. Това са 80 хиляди души в държава с 11 милионно население. Ние имаме свое правителство, разполагаме и с много други права и трябва да кажа, че белгийската държава винаги е била много благосклонна към нас. Искам да обърна внимание на промените, които настъпват сега в цифровия свят. Аз съм носител на немския език. Много би ми се искало да ползвам съдържание на немски език от Германия, но не мога да го използвам с помощта на Apple или по Netflix, както и по медиатеките по причина на блокирането на географски принцип. Ако искаме да защитаваме младсинствата си в Европа, то по блокирането на географски принцип трябва да има изключение за езиковите младсинства, за да могат младсинства като моето в бъдеще да могат да гледат съдържание, да го ползват – мисля, че трябва да се променят разпоредбите за блокирането на географски принцип в това отношение. Благодаря ви. Имате само минута. Припомням ви, имате само по минута за изказване като представители на комисии. Преди да дам думата на следващия оратор, нека попитам дали Ангел Джамбаски вече е тук. Още не, добре. Тогава Uh, uh, uh, Може би можем да дадем думата на госпожа Бенхумея. Yes, you are, you have one minute. Добре, имате една минута. We can't hear you. Не ви чуваме. Продължаваме да не ви чуваме. Ще дам думата на следващия оратор, докато решите техническия си проблем. Продължаваме с списъка. Давам думата на члена на комисията Юри Тимо Вьокен. Благодаря, госпожо председател. Все повече европейци се информират не само за актуалните събития, но по медиите, но ги използват също така и за забавление. Използват както традиционните медии, така и канали по интернет. Европейската Европейският съюз разполага по тази линия с един много добър инструмент за предоставянето на достъп до тези медии за мълцинствата в държавите, където живеят. В изказванията до тук вече бе упоменато, че идеалният инструмент за това е цифровият вътрешен пазар, но продължава да е в сила блокирането на географски принцип – Искахме да преразгледаме директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване, но срещнахме голяма съпротива. Ще има още много дълъг път да извървим до уеднаквяването на уредбата за авторските права, но това ще е от полза за младсинствата в Европейския съюз. So Дали госпожа Бенхомея е решила техническия си въпрос? Готова ли сте да се изкажете? Няма звук. За съжаление, не ви чуваме. Продължаваме нататък по списъка и се надявам да намерите решение на проблема си. Сега ще дам думата на още един член на комисията Юри, Карен Мелхиор. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази европейска гражданска инициатива. Аз я подписах преди да стана депутат през 1864 година между Германия и Дания имаше война. Тя преначерта границата между двете страни през 920 година. С референдум границата се промени осново. И има датско мълцинство в Германия и обратно. През 2000, от 1925 година гарантираме равноправие на всички мълцинства и политическите партии са освободени от прагове. Освен това, езиците на младсинствата се спазват. Датски училища в Германия, германски училища в Дания. Това въжи и за църквите. Аз мисля, че предложенията е, са нещо, което трябваше да е даденост. Проблемът е, че все още не сме го направили. Проблемът често се политизира. За съжаление, Председателката прекъсва ораторката. Съжалявам, колеги, нямаме време. Не можем да се върнем на госпожа Бенхоме. Продължаваме с следващия оратор. Очакваме реакция от Европейската комисия и затова давам думата на Вивиан Хофман. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Искам да ви благодаря за много оживената дискусия с ясни гледни точки и предизвикващи размисъл коментари. Включването е един от приоритетите на Европейската комисия. Тя върви ръка за ръка с зачитане на европейс... на ев... културното богатство. Европейския съюз държи на работата на съвета на Европа за защита на правата на лицата от мълцинства, в това число национални мълцинства, в съответствие с съответните норми и стандарти на съвета на Европа. В този контекст комисията препоръчва на държавите членки да подпишат и ратифицират Хартата за регионални младсинствени езици. Комисията също така държи е, на сътрудничество с Европейския център за съвременни езици. Е, основният акцент там е многоязичното и многокултурно образование. Конвенцията на ЮНЕСКО за защита и насърчаване на езиковото многообразие е, е важна за нас. Ние предоставяме подкрепа за реализиране на тези цели. Културата на, годината на културата показа важното значение на културното многообразие за економическото развитие. Европейския ден на езиците през 2018 година е, отдаде дължимото към регионалните и мълцинствени езици като част от е, нематериалното културно наследство. Също така през 2018 година комисията разработи брошура, в която влизат проекти, обхващащи регионални и младсинствени езици, финансирани по Еразъм Плюс и Творческа Европа. Комисията ръководи сътрудничество между държавите членки за култура, за социално включване и междукултурен диалог – с конкретно внимание върху националните малцинства, ромите и бежанците. Съвета на Европа прие препоръка през май 2019 година за цялостен подход към преподаването и изучаването на езици. Препоръките включва всички езици, това число малцинствените за финансирането Програмите Творческа Европа и Европа за гражданите подкрепят проекти за насърчаване на економическо и социално включване и междукултурен диалог между малцинствени и групи и групи на мнозинството. Творческа Европа е финансирала повече от 3000 публикации и преводи за повече от 50 езика, в това число малцинствени, че се разъм. Плюс комисията финансира новаторски проекти, които насърчават изучаването на езици като цяло. Както знаете, финансовата рамка за следващия програмен цикъл не е прията, но нашето предложение е програмата да се разшири, да стане по-включваща и да е по-достъпна за партньорства. Знам, че парламентът е съюзник и ви благодаря. Преди да приключа, искам да подчертая ролята на медиите в демократическото общество. Те, те помагат не само разно... многообразна информация, те са и форум за дебати, насочени към малцинствени групи, лица с увреждания, аудиовизуал... Директивата за аудиовизуалните услуги отчита, че аудиовизуалните услуги имат растящо значение за обществата и дават и осигуряват медии на свобода и плурализъм и насърчават образованието и културата. Затова тази директива гарантира свобода на прием и услуги on demand в Европейския съюз. Правителствата не могат да ограничават достъпа до програми от други страни. Директивата е технологично неутрално и се предлага към всички услуги, които са телевизионно излъчване или он демант Координираме определени правила, за да се осигури телевизионни права през граници, но това не включва въпроси свързани с интелектуалната собственост. Службите на комисията ще продължат да разглеждат предложенията. Разчитаме диалогът ни да продължи. Думата има господин Лаиньо, който да отговори от името на съвета на Европа. Господин Лайню, във връзка ли сте? Благодаря. Заповядайте. Аз мисля, че исканията на инициативата е нещо, което аз бих нарекал паритет на правилата. Независимо дали си от мнозинството или в младсинството, имаше едни и същи права като граждани на Европа. Предложението е напълно справедливо. Хартата се основава на културното наследство на Европейския съюз и една от областите, в които има възможност да се подкрепят тези езици, е образованието. Образованието осигурява много възможности и да не забравяме, че основната цел на хартата е да осигури основата за многоезичие, двоезичи и тези езици да се предоставят за онези, които са техни носители или не. Тоест, и за мнозинството. Когато постигнем ниво, в което има потребност от обновяване, това е предупредителен сигнал, че бъдещето на тези езици е застрашено и има нужда от спешни мерки за насърчаване и за защита на езиците. Споменах накратко медиите и аз мисля, че доклада на Комитета на експертите представя много добре предизвикателствата пред малцинствата и във връзка с медиите и се спира на въпроса за геоблокирането и авторските права. Аз мисля, че Една от представените потребностите ще доведе до дискусии, а именно Центъра за езиково многообразие. И има нужда от някаква подкрепа. Смятам също така, че се налага сътрудничество с други заинтересовани лица, като Съвета на Европа и други организации, които работят в областта на малцинствените езици. Аз имам свой личен опит от продължение на 8-9 години. Е, не беше възможно да се кандидатства за изследователски проекти за малцинствени езици в различни области – и аз мисля, че нещата се подобриха, но има нужда от допълнителни усилия. Що се отнася до бъдещето на инициативата, е необходимо на етапа на планирането да разберем, че основният проблем е не спазването на законодателството. На това сме свидетели от години и за различни езици. ратификацията на международни документи е пример. Законодателството трябва да се прилага на практика и това трябва да се отчита в по-нататъчната работа на инициативата. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря. Секретарията ми казва, че госпожа Бен Хумея е готова да се изкаже и тя има една минута. Госпожо Бенхомея, много ни притиска времето, ако можете веднага да вземете думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Жалко е за техническите проблеми. Искам да кажа нещо много важно. Чудесно е да се говори за прекрасното културно наследство, именно езиците в Европа, но трима депутата казаха някои грешни неща за Испания. Имам предвид госпожа Риба, господин Хади и колегата Арена защото става дума е, за защита на тези младсинства. В Испания те са защитени. Не може да се атакува и то от страна на хора, свързани с терористичната организация ЕТА. Атакува се това, което е легитимно интимен опит хората да образоват децата на родния език. Благодаря, това е истината. Like to... Благодаря. Сега давам думата на организаторите на Европейската гражданска инициатива от името на цялата група. Господин Алфрайда. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments. Благодаря. It, it seems we lost connection. Като че ли няма връзка, нека се опитаме да се свържем отново. Okay, how far we are? So maybe using the time uh, I can Нека междувременно благодаря сега на всички участници. Благодаря ви, че споделихте личния си опит, че ни дадохте възможност да осъзнаем колко различни са гледните точки по темата за езиковото многообразие. Радвам се, че всички си поставяме за цел да опазим езиковото многообразие в Европа и в света. Така, надявам се, запълних празнотата. Надявам се сега последният оратор в този кръг от изказвания да е готов. Thank you. Please press the speak button. Моля, натиснете бутона Speak. So, yes, we hope... So can you hear Sorry. Uh. We hope that Mr. Alfreder is back. Надяваме се, че господин Алфрайдер е на линия и че го чуваме. Да, съжалявам за проблема. Благодаря за въпросите, коментарите, предложенията и препоръките ви по исканията ни в областта на езика и културата. Както вече неведнъж бе упоменато, към момента езиковата политика на Европейския съюз спада най-вече към компетенциите на държавите членки. Ако искаме да дадем повече компетенции на Европейския съюз, ще трябва да се изменят учредителните договори. Към момента това е изключително малко вероятно, но въпреки това искаме да излезем с предложенията си да ви ги изложим. Имахме възможност за това тази сутрин. Смятаме, че при настоящите рамкови условия е възможно да се изпълнят препоръките ни. Ще трябва да се оказва въздействие върху езиковата политика на държавите членки. Следва да има промени най-вече и в системата за финансиране по европейските програми. Някои от вас упоменаха програмата Творческа Европа. Това е програма, която допринася за насърчаването на езиковото многообразие. Но по тази програма достъпът до финансиране е затруднен, най-вече за по-малки общности, или поне беше затруднен през изминалите години. Затова, моля, обмислете предложенията ни. Трябва да се даде достъп до финансиране по тези програми на по-широк кръг от субекти. Има и още нещо изключително важно за нас, а именно въпросът за това как може да се подсилят европейските граждански инициативи? Как може по тези инициативи реално да се даде отговор на въпросите на гражданите? В това отношение парламентът точно в този момент може да изиграе много важна роля, като например, приеме резолюция. Тази резолюция ще е и знак от ваша страна, че подхождате сериозно към въпроса за идентичността на европейските граждани, за тяхната култура, техния език. Важна ще е една такава инициатива от ваша страна, не само от гледна точка на културата, но и от гледна точка на европейските институции. Така институциите ще покажат, че ценят общността, в която всички живеем – Изключително важно е, както бе казано и до тук, да има конкретен резултат. Бихме били много благодарни, ако последват конкретни действия. Благодарим на председателката, както и на всички, които работиха за организацията на днешната проява. Благодарим ви за съдействието. Нека се спра върху още два въпроса. беше обсъден въпросът за проблемите, свързани с мълцинствата и с мълцинствените езици. Да, действително, има такива проблеми в Европа, но нека поставим ударението върху допълнителните ползи, които могат да проистекат от многоезичието, най-вече в гранични райони, най-вече там, където си съжителстват различни култури и различни езици. Нека поставим акцента върху допълнителните ползи които могат да бъдат и още по-големи, ако има финансиране по програмите. Така ще се насърчи мирното съвместно съществуване в Европа. Не бива да забравяме за това. Беше упоменато на базата на опита в някои региони, включително и в нашия регион Южен Тирол – какви проблеми е имало в миналото, но в миналото е имало и взаимодействие с мнозинството. Необходимо е такова взаимодействие с мнозинството, за да се насърчава мирното съвместно съществуване. За целта са необходими конкретни проекти. Още веднъж ви призовавам по настоящата многогодишна финансова рамка да се опитате да гарантирате достъп и за по-малките субекти. Така малцинствените езици ще бъдат опазени. Ще бъде опазено по този начин едно богатство за Европейския съюз. Благодаря на всички участвали в дискусията. Благодаря ви също и за, съдействието ви през идните седмици и месеци. Uh, Благодаря. Наближаваме приключването на втората част на това заседание. Благодаря ви за коментарите и изказванията. Сега ще дам думата на председателката на комисия Пети. Това се предвиждаше, но тя не е в залата, за това отново ще дам думата на господин Агилар. Благодаря ви, колеги, благодаря на всички за изказванията трябва да кажа, че това беше една много натоварена сутрин и то по добра причина. Не са много гражданските инициативи, които са успели, но ето тук имаме над 1 милион граждани от 7 държави членки, това е една четвърт от държавите членки и е, виждаме, че те успяха и то поради съвсем основателни причини. Разбира се, работата те първа предстои и ние искаме комисията да излезе с инициатива, да се мине през съответната процедура, Европейският парламент да участва – да работим заедно с съвета, за да има резултат. Но нека да изслушаме и консултативните органи на Европейския парламент, а именно Комитета на регионите и Социално-економическия комитет. Господин Келемен ще говори преди комисията. Той представлява гражданския комитет, защото е, ми казаха, че говори единствено унгарски. Слагаме го на първо място, защото имаме ограничения на предоставения превод. Много ви моля да не превишавате времето си. Обръщам се и към консултативните органи да го имат предвид. Започваме с Юми Ренстрем от Комитета на регионите. Осъществена ли е връзката с вас? Can you connect? Speak button, video. Трябва да натиснете бутона за спик, да ви виждаме на видео. Господин Ренстром, Комитет на регионите. Не. Имаме проблем. В такъв случай економическия и социален комитет, представляван от Кинга Чу. Заповядайте. Господин Рейнстрън вече е свързан. А, вие успяхте чудесно. Госпожа Ренстрам, благодаря ви. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, аз съм член на Европейския комитет на регионите. Той представлява местното и регионално ниво. Съгласно договора на Европейския съюз, нашите основни ценности са свобода, демокрация, върховенство на закона, зачитане на правата на човека. Тези права трябва да се налагат без никаква дискриминация. Освен това, националните и регионални власти трябва да изпълняват хартата на основните права. Разбира се, Комитетът на регионите винаги е работил с местните и регионални представители на органите, за да се зачитат правата на човека и всички принципи да се прилагат на практика. Ние сме приели резолюция за върховенството на закона през март 2017 година. Тази резолюция препоръчва единен европейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, включително и права на младсинствата. Този механизъм трябва да е приложим на всички нива на управление. От 2009 година насам имаме годишен диалог, който е много добре установен. Това е диалог между нас и европейските агенции. Много ви моля, госпожо Ренстрем, казва орат председателят. Имаме проблем с времето защото в 13 часа и 10 минути преводът ще бъде преустановен. Така че, моля ви, ако имате текст, който четете, го обобщете, но не дейте 5 минути да четете, както сигурно сте мисля да направите, но искаме да чуем и останалите оратори. Много ви моля, накратко. Искам и останалите да призова, моля ви, не дейте да четете текстове по 5 минути. В такъв случай ще прочета само някои от изреченията. 2018 година ние поискахме от комисията да работи за езиковото многообразие, за езиковото обучение. Казахме, че програмата Еразъм трябва да включва и мълцинствените езици. Аз съм и докладчик по плана за действие 2020 до 2025 година. В моята работа ще отделя внимание на младсинствата. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Чудесно. Сега нека да чуем госпожа Кинга Джу, економически и социален комитет. Пак ви напомням, ако имате текст, който искате да прочетете за 5 минути, това не може да бъде направено. Обобщете за 2 минути. Благодаря, ще се опитам да направя всичко по силите си. Първо искам да поздравя организаторите на тази инициатива. Наистина е успех, че тя е стигнала до тук. Нашият комитет е, подкрепя инструмента Европейска гражданска инициатива от самото начало, още от е, времето на Европейската конвенция. Ние организираме ежегодна проява именно по тази тема. Имаме специален ден за Европейската гражданска инициатива. Комитетът също така покани организатори на своите заседания. През септември 2018 година бяхме първата европейска институция, която е поканила такива организатори, които да представят своята гражданска инициатива. Знаем, че европейските програми понякога са доста сложни, трудно се изпълняват от общностите на място. Ние работим по тъй наречения дневен ред за култура, за да има повече информация и достъпно финансиране. Така по-малките културни общности ще могат да поддържат своите езици и традиции живи. И като говорим за многоязичието, бих искала да кажа няколко изречения на родния си език унгарски. Благодаря. Имаме реална възможност да покажем колко е важно да се опази културното и езиково многообразие в Европа, защото това увеличава богатството на Съюза. Благодаря ви. Благодарим на госпожа Кингаджу за усилията, които направи. Наистина оценяваме. Сега, както вече обещах, ще дам думата на колегата Келемен, който представлява гражданския комитет. Имайте предвид, че преводачите ще си тръгнат след 10 минути и вие ще бъдете последния. Благодаря ви. Искам да споделя няколко идеи. Съгласно Лисабонския договор, защитата на младсинствата се превърна в европейска ценност. Същевременно, като говорим за многообразие в Европейския съюз, обикновено имаме предвид официалните езици и култури. Но това трябва да се промени, да има защита и за езици и култури, които са автохтонни, които са езици на мълцинствата. Ние трябва да опазим тази ценност. Разбира се, има големи различия. Някои младсинства имат пълноправна автономност, други пък изобщо не са признати. Не трябва да стигаме до ситуация, при която хората могат да упражняват гражданските си права в зависимост от това къде са родени. Европа в момента като Чили предоставя повече защита на общности, които живеят извън Европейския съюз, отколкото на общности вътре в Европейския съюз – ние почиваме на копенхагенските критерии, но трябва да помислим доколко те се прилагат и от държавите членки. Трябва да опазим идентичностите на младсинствата в Европейския съюз. Това е много важно. И също така трябва да убедим скептиците, да обясним, че когато едно мълцинство опазва своята култура, то не вреди на никого други го. Само така можем да бъдем силни заедно. Европейската солидарност, европейското единство могат да бъдат само подсилени от нашата инициатива. Инициативата беше подкрепена от хора от целия Европейски съюз с много интересни предложения и коментари. Наистина се надявам Европейската комисия и Европейският парламент да въведат законодателство, което да защитава младсинствата. Имаме добри примери, например германско-датската граница, германското население в Белгия – ако Европейският парламент и комисията успеят да въведат такива законодателни норми, то тогава Европа може да стане по-силна със своето многообразие от култури и езици. Хората наистина вярват, че Европейския съюз може да има добавена стойност, за това подкрепиха инициативата. Ние искаме този лозунг единен, един и в многообразието да не бъде само лозунг, а реалност. Разбира се, че трябва на първо място да проявяваме уважение към човешкото достоинство. Ние не искаме хората просто да бъдат толерирани. Искаме всички да работим заедно – всеки език, всяка култура да бъдат зачитани. Надявам се днешните изказвания да ни позволят да го направим. Благодаря ви! Сега вече стигаме до последните минути, но трябва да чуем и комисията – която знам, че беше част от тези усилия по събиране на подписите. Имаме и решението на Европейския съюз от 2017 година. Госпожо Хофман, благодаря. Благодаря ви за организирането на това изслушване. Отлична възможност да чуем организаторите, институциите, да разберем целта на тази инициатива. Добре е, че гражданското общество наистина може да участва съгласно новите норми за Европейска гражданска инициатива. Вече предвиждаме и публичен дебат, както в случая с този Minority Safe Pack. Ние слушахме внимателно всички и слушахме тези интересни мнения и сега навлизаме в последния етап на цикъла на гражданска инициатива. Комисията трябва да изготви свой официален отговор на инициативата. До януари 2021 година колегиума на комисарите ще вземе своето решение в отговор. Благодаря ви. Благодаря ви, благодаря ви, че бяхте толкова кратка, съвсем на време. Закриваме сесията, като разбира се ще дам думата на председателите на комисии до мен. Аз като председател на комисия Либа искам да кажа, че ние се отнасяме много сериозно към тези права в Европейския парламент, включително и правото на парламентарно участие. Ние изменихме именно нормите за гражданска инициатива въз основа на член 11 и за това имаше добра причина –